Добър ден, госпожи и господа. Seats... ще ви помоля да заемете местата си. You Благодаря, че пазите тишина. Заемете местата си, за да продължим а, работата си с втория ден на нашия семинар на Междупарламентарната а, комисия. Сега ще започнем с третия панел на дискусията. А, той трябва да продължи част и 15 минути. Има честа да бъде домакин на председателя на Евроюст, който ние приветстваме горещо. Сред нас също е и колежката от нашата група, която е докладчик тази година по Евроюн. Рената Вебер, както и е, госпожа Кристин е, Дефрюн, която е председател на Комисията по правосъдие в Белгийският е, Сенат. Сега Алет Уилямс, председател на Евроюст. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент и от националните парламенти, благодаря, че ме поканихте да говоря пред вас. Аз ще спазя изискването и ще се изкажа накратко. Ще говоря за две неща. Първо за а, текущите дейности на Евроюст и второ за бъдещето на Евроюст и по-специално за оценката и демократичната подотчетност на Евроюст, което е темата на вашия семинар първоначалната мисия, поставена на Евроюст, бе препотвърдена в Лисабонския договор, а именно да се оказва подкрепа и да се съдейства за координацията на работата между разследващите и съдебните органи в държавите членки в случай на тежки трансгранични престъпления. С тази мисия Евроюст бе създаден 2002 година мисля, че можем да кажем, че имаме значителен успех е, от тогава насам. 2002 година е, работихме по 202 дела, препратени от държавите членки, а 2009 броят е, на молбите за помощ е 1372, което е 7-кратно увеличение на обема на работата, която вършим с естествено скромни ресурси. Нашата организация е малка, имаме малък бюджет, 30 милиона евро. В администрацията ни работят около 200 души, които обслужват 50 а, прокурора, които работят а, в Евроюст а, и те са от 27-те държави членки. Около 130 заседания сме провели в началото на годината с цел преодоляване на затруднения в работата по трансгранични случаи. На практика Евроюст е едно просто и лишено от бюрократизъм средство за е, работа, за сътрудничество между прокурорите. Един прокурор може да вдигне телефона или да напише е, електронна поща. Съответният национален служител в Евроюз ще види, че в конкретния случай е, става дума за 4-5 държави членки. Ще се свърже с съответните лица, които работят по случая там и ще се свика среща за решаване на такива проблеми. Сега от национална гледна точка такъв род проблеми може да изглеждат непреодолими. Как се извършват претърсване, как се извършва задържане, как се замразяват своевременно банкови сметки и как се осигурява изпълнението на Европейската заповед за арест. Това са въпроси, които се решават в Евроюст. Ние се занимаваме също и с съвместни екипи за разследване, като осигуряваме финансирането на тяхната работа. Това само по себе си е стимул за сътрудничество при трансгранични случаи. Какви са случаите, които безпокоят основно европейските граждани? Трафик на наркотици, трафик на хора, различни видове измами, тероризъм и кибер престъпления. Цялата гама престъпност на практика има трансграничен елемент. Ние работим на ниво европейска Европейския съюз имаме добри взаимоотношения с Европол. Ще кажа един пример. Казах, че имаме около 130 заседания по конкретни случаи, а на една трета от тях близо е присъствал представител на Европол. Сега, тъй като трябва да съм много кратък, ще премина към темата за бъдещето на Евроюст. Това е особено интересен момент, момент пълен с предизвикателства за Евроюст, тъй като в момента се ревизира решението за Евроюст и до юни след, следващата година държавите членки трябва да го приложат на практиката. Евроюз трябва да бъде колкото може по-оперативна организация. Това предполага няколко аспекта. Ще се спра само на един, който има може би най-решаващо значение – обмен на информация. Очевидно е, че ако Евроюст иска реално да подпомага държавите членки и различни европейски органи в борбата с е, тежките престъпления, а, ние трябва да получаваме а, своевременно ценна информация. Това е сърцевината на новото решение. Държавите членки се задължават да предоставят на Евроюст информация за на практика всеки случай на тежко престъпление от трансграничен характер, за да се помогне на всички държави членки, които работят по него. Юни следващата година това решение ще въведе и нова система за координация. Това ще означава, че ще има виртуален офис на Евроюст във всяка държава членка. Там ще работят експерти по съдебно сътрудничество, ще разглеждат конкретните случаи и ще преценяват дали а, ще помогне включването на Евроюст и какви други организации трябва да се включат. Има и други промени, простичащи от Лисабонския договор, но на този етап не мога да ги изборя дори всичките. Ще, споделя, ще изборя обаче няколко участието на Евроюста в Организационният, оперативния комитет по вътрешна сигурност КОЗИ – Извинявайте, не съобразих, че има превод, просто бързах заради времето. Та, ние в Евроюст се надяваме, че по този начин ще можем да дадем юридически поглед, така да се изразя, в една дейност, която основно е оперативна. Това е оперативния комитет КОЗИ. А, освен това, ще има и връзки, в които способстват а, за координацията и взаимодействието между главните прокурори. Инициатива, която бе поета по време на испанското и продължава сега по време на бългийското председателство. Консултативният форум а, събира а, главните прокурори на всички държави членки. Ние ще бъдем домакин на тази среща през декември тази година. Друг а, важен аспект са предложенията за правилата по силата на член 85 на Лисабонския договор, комисията заяви намерението си да предложи регламентирането на тези правила 2012 година. Това ще е важна промяна за Евроюст, промяна, която е изключително важна, защото Лисабонския договор изисква да има и допитване до парламента, що се отнася до принципите на съразмерност и субсидиарност. В Евроюст вече започнахме да разглеждаме различните възможности. Проведохме в Брюш на 20-22 септември при няколко седмици един интерес, който се, е, интересен семинар, който на мен поне ми беше много интересен. Ставаше въпрос за промените по силата на член 85. Едно е такова изменение, че Евроюз ще има правото да, постав... да започва разследвания, а, освен а, правомощията си а, сега а, да. А, сезира прокуратурите. Какво означава тези правомощия за разследване? Значи ли, че ще излиза с незадължително ни препоръки или с задължително решение или ще има собствени разследващи служители в Евроюст, които ще а, поставят началото на разследването. А, това са някои от въпросите, които в момента се разглеждат, както разбира се и въпросите по силата на член 86 за това дали да се а, учреди офис на европейския прокурор, а, както а, се казва там. А сега а, текат дебати, за да се разтълкува смисъла на, този, а, на тази разпоредба за Евроюст. Сега в заключение ще се спра на въпроса за оценката. Това е както и демократичната отчетност, аспекта на дейността, която също бе разгледана на семинара в Брюш, за който споменах. А, тук се включват различни елементи а, при оценяването. Всички сме запознати с разпоредите в Лисабонския договор, които изискват парламентарен контрол върху дейността на Евроюст. Тук бих искал да спомена само два общи принципа или да дам ем, идеи по-скоро, които може би не е лошо да се дообмислят. Те проистекоха на провели се преди две седмици семинар в Брюш. На първо място и съвсем общ план смятам, че може да се каже и особено след тази интересна дискусия, която провехте вчера, че има разлика между а, отчетността и контрола, а, особено когато говорим за организация като Евроюст. Не веднъж представители на Евроюст са се явявали в комисията Либе, за което искаме да благодарим за поканата, защото това спомага за отчетността, която Евроюст дължи на европейските граждани. И така, имам а, разлика между отчетността и контрола. Ако тази разлика се приеме, тогава възникват редица въпроси. Дали при оценката на Евроюз трябва да се провери как се изсвояват ресурсите и как това се отчита и измерва. Дали процедурите са удачни, по какъв начин може да се оцени усилието на Евроюз за подобряването на съдебното сътрудничество. В Брюш също говорихме дали оценката на Евроюз трябва да включва оценка на приноса на държавите членки за дейността на Евроюз, защото очевидно, че единственият начин по който Евроюз може да генерира добавена стойност е, както казах, ако получава своевременна и полезна информация от държавите членки. То, този кръг от въпроси възникнаха в резултат от този, тази инициатива за оценка и отчетност. Сега бих искал да споделя една а, идея, която възникна на тези съвсем предварителни разговори за това как да се извършва оценката и да протича отчетността. С най-голямо уважение бих ви помолил да помислите дали не е добре да се въведе е, е, един начин за извършване оценка, който да е по-оптимизиран. За нас беше е, голямо удоволствие да използваме в тази оценка на първата информационна сесия. Аз имах а, удоволствието да бъда а, поканен. Това беше в Испанския парламент, но предвид а, на това колко са държавите членки и а, става въпрос за работа основно в Косак, бихме искали да се опрости и а, оптимизира оценъчната процедура. Сега в Евроюз накрая искам да кажа, а, ние осъзнахме, че искаме да допренесем при разработването на тези процедури за оценки на базата на практикуващи прокурори в тази сфера. Благодаря. Благодаря, господин Уилямс. Благодаря, че се съобразявате до известна стене с ограничаването в времето. Трябва обаче да ви припомня, че трябва малко да се въздържате и да не говорите повече от 10 минути, за да има все пак възможност за дискусия. Госпожа Ведер от името на комисията Либе. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искал да благодаря на председателят Уинс Вилямс за неговото изказване и да ви кажа, че наистина съм много щастлива, че в качеството си на докладчик на Европейския парламент за Евроджуст, мога да споделя с вас моите виждания за тази важна агенция. Верно, че извървяхме много път, защото само преди 10 години бе създадена тази агенция. Много бе направено, много бе постигнато през тези години. Господин Уилям спомени увеличаването броя на случаите разглеждани разследвания, но мисля, че трябва също да кажем, че все повече и повече държавите членки осъзнават добавената стойност на тази агенция. Не само за координацията, но и в, за създаване на стратегии и обмен на най-добри практики. За това са се увеличили и се увеличил и броя на координационните заседания. Но много институционни промени настъпиха през тези години също. Преди две години, през декември 2008 година, основополагащото решение за Евроджуст бе променено за втори път. Първият път бе през 2003 година и аз съм сигурна, че за бъдеще ще настъпат нови изменения, особено след влизането в сила на Лисабонския труд договор, защото ролята на Европейския парламент и на националните промен... парламенти се промени. Член 85 от договора гласи, че Европейския парламент и съвета чрез правила ще определят функциите, структурата, полето на действие и задачите на Евроджуст. Значи ние сме с законодатели, когато става дума за Евроджуст. По силата на същите разпоредби, Националните парламенти и Европейският парламент ще участват в оценката на дейностите на Евроджуст. Какво означава това за бъдеще? Какво ще се промени за самата агенция? Как ще, ние ще изиграем, изпълним своята роля на парламент и как ще си сътрудничим с други? Тези могат да... Това са въпроси, които се задавам, но за кои, на които още нямам отговор. Но смятам, че този, това заседание е на добра възможност е, да се опитаме да намерим отговори на тези въпроси. Благодаря ви, господин председател, че споменахте заседанието, което се състоя преди две седмици и бе организирано от Белгийското председателство. За съжаление обаче това стана по време на пленарното заседание в Страсбург, където ние трябваше да присъстваме. Разбираме, че са обсъждани много важни проблеми. Благодаря ви, че ни разяснихте какво се, какво се обсъждало на това заседание и може би бихте могли да ни изпратите една по-подробна информация за решенията на това заседание. Но да се върнем към днешния ден. Ние трябва да сега да изчакаме предложението на комисията по повод на Евроюст. Миналата година приехме Стохомската програма и съвета а, реши следното. Държавите членки Евроюст трябва заедно да прилагат решението на съвета 200, 426 от 29 година. 2009 година. Лисабонския договор предоставя възможност за развитие и разширяване на Евроюз през бъдещите години, включително и възможността да започне преследвания и да разрешава конфликти, свързани с правомощията. Включително и укрепване ролята и функциите на колегиума на Евроюст и евентуалността да се създаде служба на европейския прокурор. Бе създаден и план за дейност и съгласно този план за дейност Европейския парламент и националните парламенти от 2011 година ще участват в оценката на дейностите на Евроюст като тогава вътрешната структура на Евроюст ще стане по-ефикасна и така че трябва да чакаме до 2012 година, за да се случи това обаче. Но, както казах преди малко, последното изменение настъпи през 2008 година. Ние е, изразихме нашето мнение по този повод е, в една законодателна резолюция, която бе приета на 2 е, септември 2008 година. Тогава все още не се знаеше каква е съдбата и каква ще бъде съдбата на Лисабонския договор. Но то тогава все още нямаше правила, но със съжаление нашите предложения, залегнали в резолюцията, не бяха взехти предвид от съвета. До сега ние имахме едно много ограничено влияние, т.е. можехме да бъдем само информирани каква, какви са дейностите на Евроюст чрез доклада за оценка и доклада на комисията. От 2012 година нататък ще можем да изпълняваме новата си роля на органи, които ще участват в оценката на Евроюст. Разбира се, това не трябва да ни пречи да бъдем проактивни още от сега. Трябва да обсъждаме нещата на висок клас, трябва да споделяме по как... между нас по какъв, по какъв начин да се постигне демократичната отчетност на Евроюст. вие сте прав, че не става дума за контрол, а за демократична отчетност. Е, член 85 и дава възможност за тълкуване. Той гласи, че правилата ще определят модалностите за участването на Европейския парламент и националните парламенти в дейностите на Евроюст. Какво всъщност означават, какво точно означават дейности на Евроюст? Става дума за какво дейността на колегиума или дейността на отделните национални членове? Убедена съм, че опита и добрите практики трябва да бъдат обменени. Да знаем по какъв начин различните агенции са обект на демократичен кон- контрол в отделните държави членки. преди да приключа, нека да да кажа някои свои виждания за бъдещите промени и по-специално за създаването на службата на европейски прокурор. С, с влизането в сила на Лисабонския договор, е, Евроюст ще може да започва наказателни разследвания и наказателни преследвания. Аз обаче съм доста скептична дали това наистина ще стане. Не, не защото съм, съм против това, напротив, но защото не, не знам как съвета ще погледне на това, въпреки че държавите членки станаха страни по Стокхолмската програма, действителността е съвсем различна. Аз не съм наивна да смятам, че това, което ние смятаме, че е добро за нашите граждани, се възприема винаги в този му вид от държавите членки. Държавите членки имат и така по-консервативни позиции, които и те имат известни правомощия, които не желаят и не биха били склонни да прехвърлят на Евроюст толкова лесно. От, от, от една страна обаче държавите членки и са, са, са готови да, дадат някои от своите правомощия на Европол. Затова обаче от една страна, когато става дума за Евроюст, говорят едно, а вършат друго. И е много трудно за нас да обясниме на нашите съграждани как можем да създадем една а, зона на свобода, сигурност, правосъдие, ако самите държави членки на практика не вярват и нямат доверие в европейските агенции. Договорите са едно, действителността е друго и за сега смятам, че не трябва да имаме много иллюзии а по-скоро да се опитаме да укрепиме Евроюст, за да може да се увеличи доверието на държавите членки в дейностите на тази Европейска агенция. Ние като депутати трябва да правим всичко възможно, защото вижданията на нашите съграждани да бъдат взети предвид и да залегнат в бъдещите мерки чрез подобни заседания с е, депутати от националните парламенти. Това наистина може да стане, защото вие сте представители на европейските граждани и се надявам, че това заседание ще бъде само една отправна точка за една по за едно по-задълбочено сътрудничество. Благодаря господин... госпожа Вебер, госпожа Кристин Дефрена. Благодаря ви, че ми дадахте думата. Ще говоря на френски. Чух колегите си тази сутрин и бяха изказани примери от самото действие на Евроюз. Това ми позволява именно да говоря за контекста, в който Евроюз бе създаден. Защото контекста не искам, разбира се, да се повтарям, но все пак е много важен, защото е свидетелство за трудностите, е, които са все още на нашия стан, на който трябва да продължим да работим. Все още има въпроси, които трябва да се решат. Наказателното право е прерогатив, към който е, държавите са се захванали най-силно, защото считат, че това е, е същински и най задълбчен израз на техния суверенитет. Очевидно, е, те излагат винаги съпротива е, във връзка с изоставането на този суверенитет. И точно затова прерогативите винаги са намалени на такива е, асоциации или органи, когато става въпрос за наказателно право. И точно в контекста на Лисабонския договор и Амстердамския договор, вече започна да има напредък и в рамките на проектите, и в рамките на съдебните средства. Искам точно тук да установя успоредната линия. Точно когато има възможност за координиране между парламентите, се установява обаче и липса на време в графика, в графика на полицейското сътрудничество. Защото полицейското сътрудничество съществува още от 1995 година с създаването на шенгенското пространство и в лицето на Европол. Това наказателно съдебно пространство в Европа се основава на една доста минимална основа от начало, защото именно се основаваше на тази диалектика между тезата за междуправителствено сътрудничество в строгия смисъл на, този смисъл, на тази дума и след това и свръхнационалните прерогативи. Седем магистрати от европейски страни пред 96-та година се събраха в Женева и отправиха сериозен призив. Знаете, че транснационалната престъпност е като е, облако от Чернобил, не спира на границите. И съответно тази затвореност е, нанася щети на борбата срещу нея. Освен това, съдебната доктрина. Там вече се говореше за един правен корпус от материално-правни норми, които да целят наказателната защита на европейското пространство и така, Евроюст, когато за първи път чуваме този термин, е през 99 година в Тампере. Точно тогава държавите членки решават, че трябва институционален отговор от системен характер. Това е и логично последствие на срещата на магистратите през 1996-та и създаването на съдебната мрежа през 1998 година, но всичко това остава на емпирична основа, експериментална основа и под, с временен характер. В решението на съвета от 28 февруари 2002 вече се създава Евроюст. Тогава се познават ни компромисни решения. Всъщност Евроюст представлява някакво сътрудничество, което подпомага националните органи. И не засяга прерогативите на, на държавите. Не, не се стига до някакво създаване на, на обща прокуратура, коя, която би била силно агресивна срещу суверенитета на държавите. Спомням си, когато националните парламентаристи също призовават за по-добро владяване на, на демократичното овладяване. Знам колко сенатори също съжаляваха за това, че липсва прозрачност, че липсва видимост, на рамковите решения и стигматизираха а, демократичните посягания. Надяваме се, че ще успеем да компенсираме а, всичко това, като се насочим в добрата, посок, добрата посока, заедно с националните парламенти. И се надяваме, че менталитетите се променят. Колегите тук напомняха оперативните действия на Евроюст и перспективите за бъдеще. Погледнах годишния доклад от 2009 на Евроюст и броя на делата нараства наистина 15% в повече между 2008 и 2009. Какво означава това? Дали означава, че има повече дела, че има повече случаи, че има повече нарушения или в крайна сметка това означава, че има по-добро събиране на данните и по-добро преследване. Не мисля, че трябва в нарастването на тази статистика да виждаме нарастване на самата транснационална престъпност, но по-скоро нека да бъдем оптимисти. А, просто, че задачите на агенцията са по-добре познати и че Евроюст отговаря по-добре на, на задачите си. Лисамонският договор, казахме го вече, създава така възможност за а, създаване на Европейска прокуратура. Очевидно, една Европейска прокуратура, възоснова на Евроюст, ще промени дълбоко перспективата, ще промени средата и ще придаде напълно различен контекст на упражняването на дейностите на Евроюст. Дали Европейската прокуратура ще уреди всички въпроси? Още в началото казах какъв е контекста. Той е силно диалектичен. изоставянето на суверенитет и съответните задължения. Така че създаването на прокуратура е един следващ етап. Но дали е необходим? Вероятно да. Но дали е достатъчен? Една европейска прокуратура в крайна сметка е, някаква рамка. Това е въоръжената ръка, с която трябва да се борим. Тук не говорим за а, създаване на прокуратура, която да се занимава с, с а, наказателното право на държавите. Защото всичко зависи от прилагането на, на задачите, които тази прокуратура ще има. Ако най-общо казано престъпленията са от един същ характер във всички държави, не е сигурно, че в нюансите нещата няма да са различни. Да, Създаване, за създаването да, но под каква форма, като се има предвид каква политика от наказателното право ще се прилага. Пред кого тази прокуратура ще отговоря, това също е предизвикателство, а освен това, ако имате такъв преследващ орган на европейско равнище, аз ще задам следния въпрос, който е истинско предизвикателство, на което трябва да се отговори утре. Кой в крайна сметка ще прилага нормата кой ще а, извършва правораздаването? Кой ще съди престъпниците? И това именно е последващия етап в продължаващата логика на нещата. И така, знаем, че областта на европейското наказателно право, искам и се да кажа, е все още в самото си начало. Все още процедираме с пробата и грешката, но явно, че за в бъдеще всичко това ще се преобразува дълбоко. Ще има създаване на общи норми, разбира се, но и създаване на същинска наказателно-правна политика на европейско равнище. И въпроса, който се поставя днес е какво място ще заеме Евроюст сред всички тези заинтересовани страни. Все още не е достатъчно ясна тази роля в наказателно-правната политика в Европа и бих е, била щастлива да разбера за какво става дума точно. Благодаря на госпожа Дюфрейня. Сега започваме дискусията. вече няколко души се записаха. Прекратихме записванията за изказвания. Предлагам депутатите които вземат думата, да се ограничат с изказванията и въпросите си в рамките на две минути, за да имаме време докладчиците от панела също да отговарят. Господин а, Сан Хиверо от Испанския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, Хуан Бернардо. Благодаря на целия Европейски парламент за организирането на това събитие. То ни помага да спазим член 85 от Лисабонския договор за участие на националните парламенти в оценката на дейността на Евроюст. Като се върна към думите на господин Уелямс. Искам да го поздравя за това, че участва в съвместното заседание на парламентарните комисии в, Испанския Сенат. мисля, че идеята беше отлична. Следващия път ще му изпратим предварително анкетна карта, за да ни помогне при оценката ни на Евроюст. Така мога да споделя идеята за обща процедура за оценяване в рамките на КОЗАК от 27-те държави членки. Там бе изразено удовлетворение от осъщественото юридическо сътрудничество, неговата ефективност през годините – и също така се говори за усилията на националните парламенти в адаптирането на законодателството предвид на новостите в областта на борбата с организираната престъпност и тероризма. А, сега има и други области, предвид на Лисабонския договор, например по отношение на опазването на финансови интерес на общността. Ние сме съгласни с госпожа Дефрейн. А, това е въпрос, който касае всички нас. Може би докладчиците могат да ни кажат нещо за а, ролята на Евроюз по отношение на осигуряването на съвместните екипи за разследване и също така за становищата и е, резолюциите относно стълкновението на норми в правосъдните системи. Давам думата на представител на Италианския парламент. Трово. Благодаря, господин председател. Мога само да поздравя тази инициатива, която за първи път, в крайна сметка, е, се отнася до съществото на е, материята. Мисля, че ще ни бъде много полезна тази инициатива. Поздравяваме Евроюст. Следя тази агенция от самото раждане и мисля, че върви в добрата посока. Така както и Европа, защото в крайна сметка говорим за структура, която ще придаде на институцията си целия и смисъл. Нека бъдем пределно ясни. Виждам в Лисабонския договор възможността да се гарантира структура и възможността да се провежда наказателно правно производство. Искам да кажа, че в Италия имаме много сериозен опит, който може да послужи за пример. Антимафиотската прокуратура може да заеме мястото на Националната прокуратура. Мисля, че днес би било жалко да говорим за Евроюст, който да замести съдебни национални органи. И съответно това бюро на прокурора да дойде да ги замести. Ние би трябвало да искаме такова бюро на Евроюст, което да има същите правомощи, както при нас бюрото антимафия. Т.е. структура от познания, така че да можем да се ползваме от всички тези познания, които да бъдат предоставени на националните бюра. Тоест, самото действие да бъде координация. И чрез някакъв механизъм на помощ да могат да бъдат подпомогнати националните прокуратури, а не да бъдат заместени. В крайна сметка би следвало да остава въпрос за това благоприятстване и подпомагане на някои дела, които са висящи все още. Не искаме тук да намалим националните правомощия, да посегнем на националния суверенитет – тук става въпрос за засилване и за по-ефективна борба с криминалната престъпност, организираната криминална престъпност. Разбира се, ще трябва да говорим за контролните функции, които не трябва да бъдат агресивни, които не трябва да възпрепятстват съдебните действия. Става въпрос само за контрола на закономерността на тези действия и трябва да се носи политическа отговорност. Но отгов... Повтарям, в никакъв случай не трябва да се възпрепятстват съдебните правомощия на нашите органи. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. И искал да бъда и реалист и някакси да дадам тласък на нашата дискусия. Господин председател, струва ми се, че след заседанието в Брюш. Съвета трябва да се съгласи с това Евроюст да може да започне съдебни преследвания. На практика мисля, че сме свидетели на а, подобно развитие. Бихме трябва обаче да, да дадем и едно по-точно определение на това, което разбираме под контрол. Какво значи контрол? Контрол, контрол означава някой да поеме отговорност. Едно е да ни се дават е, сведения, информации, да, но е, вие трябва да ни е, предоставяте, включително и информацията, която получават от държавите членки. А за да може действията да бъдат е, е, наистина положителни, да има добро развитие, качеството на тези информация трябва да бъде добра. Тоест, значи, от една страна трябва да знаеме какво е качеството на информацията, която получават от държавите членки и второ, какво правите ние от тази информация? По какъв начин е, вие си служите с е, тази информация? Е, контрол означава и доверие, както вече казах. И ще се върна към казаното от Ренате. До, до сега никой от а, ротационните председателства не искаше да, да поеме конкретни ангажименти и да постави и фиксира конкретни срокове, включително и създав, създаване на служба на Европейския прокурор. Лорд Баунес, Камерата на лордовете на Обединеното кралство. Благодаря, господин председател, че е, ни поканихте. Вчера, по време на, на обсъждането на Европол, е, е изкашленото съждение. Лисабонският е, договор съдържа е, членове, които трябва да се тълкуват по друг начин по отношение на Европол и Евроюз, но трудно може да се оцени на практика какво означава тези е, различни формулировки. Следователно, при разработването на процедурите за парламентарен контрол в тези две организации процедурите трябва да са ясни и прости. Не е ясно обаче, защото те трябва да се различават една от друга. Така че доста време ще ни спести доста усилия, ако се разберем за една обща форма за двете. Европейския парламент и националните парламенти е изключително важно да приемат, че става въпрос за отчетност и отговорност, accountability, а не за контрол в смисъл на владение и овладяване. Та искам да отправя и въпрос към Европейската комисия, както казах и вчера. Защо Европейската комисия предвижда парламентарния контрол за Евроюст да влезе в сила 2012, а за Европол чак 2013. Какво може да направим, за да ускорим тези дати, защото отчетността пред парламента е изключително важна, както за Европа, така и за нейните държави членки като взем предвид въпросите представени днес, става ясно, че тези срокове може да се отдалечат още повече. А не е ли важно да се изчисти въпроса за това как да се извършва парламентарния контрол преди да преминем към другите по-конкретни въпроси? Господин Теналия. Благодаря, господин председателю. Лисамонският договор въведе разпоредби в областта на наказателното право, на гражданското право, върху съдебните структури и се предвижда по-силно участие на националните парламенти. Мисля, че това е стъпка в правилната посока. Ще трябва да засилим нашите действия в две насоки. Първо ще трябва да въведем предварителна консултация с националните парламенти, когато става въпрос за въвеждане на приложението на механизмите от Европол и Евроюст. Освен това, заседанията трябва да бъдат чести и редовни. И сега се връщам по същество на повдигнатите въпроси днес. В рамките на представените изложения разбираме, че въпроса за контрола се поставя в две различни светлини. От една страна оперативния контрол, от друга страна демократическия контрол. В светлината на развитието на институциите в рамките на Лисабонския договор. Трябва да сме много предпазливи. Когато се говори за откриване на производство, т.е. да се работи в наказателно-правната сфера, когато става въпрос за координация на разследванията, тогава засягаме изключително чувствителни моменти в националните политики, в националните съдебни системи. Става въпрос за конституционни въпроси. Евроюст <coughs> ще трябва да определи критерии за оценка на собствената си дейност, които да определят действията, но не и оценката на индивидуалните случаи. Мисля, че към днешна дата наистина трябва да се засили сътрудничеството, за да предвидим Европейска прокуратура – но в областта на наказателното право в Европа трябва да сме предпазливи, защото това ще има изключително силни последствия върху националните структури. Господин Молдер от комисията Либе, две минути. First... Благодаря. Преди много време аз бях член на а, първата а, парламентарна комисия, която извърши парламентарен контрол за въпроса на трафика. А, една от силните препоръки тогава беше да се въведе а, фигурата на европейският а, прокурор. Толкова години минаха от тогава и много хора продължават да казват това е невъзможно, практически няма как да стане, няма подходящият климат. Може ли да чуем сега какво мисли Евроюст? за това дали има необходимост от това или не. Това е разпоредба клауза на Лисабонския договор, но всички е, някак си бавят нещата. Та, нужно ли е това или не? Благодаря. Господин Заварас от Гръцкия парламент. Значи. Благодаря, господин председател. θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πλήρως τι νόημα δίνουμε στις έννοιες του... Господин председател, трябва да проявиме мъдрост, обсъждайки толкова важни неща. Трябва да определим точното съдържание на отделните понятия отчетност и контрол. Защото в крайна сметка последващите действия ще зависят от съдържанието, което ще дадем на тези понятия. Не можем да говорим и да обмисляме създаването на европейска служба на прокурора, ако тази служба не намери своето място, не се впише в цялата европейска структура. Можем също така да разгледаме въпроса за създаване на Европейски наказателен съд, е, защото без подобен съд за какво да създаваме прокуратура? Тя би била безсмислена. И трето, а, да стъпим на Евроюст и да дадеме допълнителни правомощия на тази агенция е равностойно на качествен скок. Аз е, съм член на комисията, която разглежда скандали, скандала свързан с Сименс в Гърция. За това бих искал да попитам председателя на Евроюст какво мисли за това трансгранично престъпление. което имаше отрицателни последици върху държавния сектор, администрацията създаде много проблеми. И ако искаме да създадем едно общоевропейско пространство на свобода, сигурност, то с какво разполагаме, за да се бориме срещу подобни престъпления? Още един Господин Бронк, заповядайте. Могат ли държавите членки да заделят ресурси, за да, правя, да извършват разследвания и дори да правят претърсвания за трансгранично престъпление, което изобщо няма нищо общо с тяхната територия. Имам предвид, например, на един случай, когато има изказване, което се предава по, с някакви технически средства по, и се получава другаде. Такъв е случай, където, например, има по-строги изисквания и някой се изказва а, а, например, за или против исляма. И това се приема в друга държава, където има по-строги закони в това отношение. Тогава държавите членки изобщо за то се правят, че имат някаква независимост, ако трябва да разследват такъв вид нарушения. Благодаря. Сега имаме възможност да чуем отговорите на докладчиците. Моля ви съвсем накратко, господин Уилямс. Благодаря ви. Ваше позволение ще се спра на две от многото интересни изказвания и въпроси и идеи. първото нещо е за отчетността и контрола. Мисля, че е, наделява консенсуса за това, е, че е много важно а да има отчетност в реален смисъл, а не да се натърси контрол върху оперативната дейност, т.е. на контрол върху конкретни случаи. А в Евроюст и днес, искам да кажа, присъстват съответните представители на държави членки, които изготвят доклади към техните национални органи и съответно те могат да стигат и до парламентите. Ето това е един знак за евентуално бъдеще, бъдещо развитие на нещата. Отново са, се разграничава демократичната отчетност от оперативния контрол но може да се види как могат да се закре, укрепят връзките между Евроюст и парламентите, европейския и националните. Вторият момент, който искам да а, обсъдя, защото той бе застъпен от няколко изказвания, а именно за евентуалното създаване на службата на Европейския прокурор. Разбира се, аз ще обсъдя нещата от гледна точка на Евроюз. Това е въпрос, който очевидно е въпрос, който трябва да се решава на политическо ниво и очевидно не може да се решава от самия Евроюз. Що се отнася до дебата, това, което може да се направи от наша страна е да дадем, надявам се, е, ценен, полезен принос, като основа за този политически дебат на базата на нашия опит. Когато извършваме координация по случаи, включително на нарушения срещу финансовия интерес на Европейския съюз. А, мисля, че реално погледнато това ще е основният прицел на а, този служба на Европейския прокурор, ако бъде създадена очевидно разследването и наказателното и преследването, съдебното преследване веднага излизат на преден план. Искам а, да ви кажа, че има нещо, което до сега Евроюст не е правил достатъчно степен, но е важно за напред да прави, а именно да а, извлича от опита си конкретни полуки – които биха били ценни в това отношение, както и да очертава най-добри практики. Та, това са а, двете неща, които исках да а, обсъдя от изключително интересните изказвания. Благодаря ви. Госпожа Вебер. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратка. Мисля, че наистина трябва да, да внимаваме с думите, които използваме, може би използването на английските термини води до известно объркване, тъй като е, понятието accountability на английски има така трудно се превежда на другите езици и е, всичко казано от е, колегата Дездемера е абсолютно вярно. Трябва да се, да се направи е, много стриктно разграничение между контрол от една страна и отчетност от друга страна. И Разбира се, не, в Европейския парламент и националните парламенти не биха искали да имат ролята на а, е, контрольори в този смисъл на думата. Също, същевременно трябва да има и възможности за така наречените жертви на дейностите на Евроюст да е, защитат правата си. Що се отнася до службата на Европейския прокурор? Е, смея да кажа, че при, при, при предишния мандат Европейския парламент изрази една много силна подкрепа за подобна институция, но за сега все още сме свидетели на това, че държавите членки се съп... изразяват много съпротива, не само към това, а включително и към функциите на Европол и Евроюст и разширяването на тези функции. Е, да, създаването на института Европейски прокурор ще изисква и една е, общоевропейска наказателна политика. Е, но за сега все още не можем да решим проблемите свързани с конфликти на юрисдикции, защото знаете, че държавите членки ревниво падат, своите правомещия Що се отнася до създаването на екипи, нека не забравяме, че решението на съвета дават е, възможност на Евроюст да разшири дейностите си, като създава съвместни екипи. Така че, От... Трябва да видиме каква, какво ще, каква ще, какви ще бъдат следващите стъпки на съвета и на държавите членки? Дали ще ви дадат възможност да наистина да започвате е, из, разследвания и след това вече да помислиме за създаването на Европейска служба на, ев, на Европейския прокурор. Госпожа Дофрень. Благодаря, господин председател. Осъзнавам до каква степен въпросът е политически и чувствителен. Ако ми позволите, е, цитат от Кандид Имахме задълбочен дебат между европейските министри на външните работи, обаче когато става въпрос за наказателното право в Европа и съответно е, изоставянето на една част от суверенитета, си даваме сметка, че този въпрос не е наистина разискван в е, пълна светлина и съответно съществуват огромни трудности. За мое съжаление, когато чувам някои от изказваните тук, си давам сметка, че тезата за националния суверенитет, който, на който е посегнато, е, е много силна. Тук не става въпрос за това да заместваме националните прокуратури и всеки да си стои в крайна сметка самостоятелно и, и, и затворен в себе си. Какво искаме за утре? Искаме ли действително европейско пространство а, за наказателното право? А, а това, разбира се, не може да се предвиди без съществуването на истинска европейска прокуратура. Но в същото време, ето чух гръцкия колега, който казва, че това върви с наказателен съд, който ще разполага с някакви правомощия. Някой е, зададе някакъв въпрос, който прилича на приодициален въпрос за парламентарния контрол. Да, но аз казвам, че Лисабонският договор съществува и посочва, че подобна прокуратура е, може да бъде създадена. Това е. Мисля, че ролята на Евроюст, в крайна сметка, и го казах преди малко в заключението на моето изложение, къде ще вземе мястото си точно Евроюст? Точно това е въпросът, който трябва да занимае в следващите години, защото знаем, че бавно се върви напред, но освен това и много по е въпрос на същинско европейско наказателно право. С всички последствия, защото естествено, че прилагането на правото води и до санкции. Това означава, че трябва да си дадем средства, за да може да се упражни това право. Благодаря, госпожа Дофреня. Благодаря, че спазихте времето. Благодаря на всички. Така, ще приключваме третият, третата част и преминаваме към четвъртата. Сега ще помоля да заемат мястото си на президиума господин Гюнтер Сюпенс от Белгийското председателство, господин Карлос Коейо и Мария Скофия. Yes. Dear members. И така, уважаеми депутати, с ваше позволение, започваме по четвъртият тема. темата е тази, с която започнахме. Още от началото ние се занимаваме с парламентарната подотчетност и контрол върху пространството за на а, свобода, сигурност и правосъдие. А, това бе в началото на всичко. Това пространство започна с раждането на шенгенската идея или проект. Тоест, сега е, е, честваме близо 25 годишнината на Шенген. Шенгенското споразумение е сключено а, в града също наименование в Люксембург, където пет държави, ако не греша, решиха да го сформира това пространство, а сега има и държави членки, които а, са членки на Шенгенското споразумение, но не са в Европейския съюз, като например Норвегия и Швейцария. Нещата се развиват от тогава насам и ние ще обсъдим този въпрос. Започваме с господин Гюнтер Койпенс, който е председател на работна група за оценка на Шенген Шевал от Белгийското председателство. Той ще се изкаже пръв, след това господин Карлос Коелю, който е докладчик по Шенген в комисията Либе и след това госпожа Ан-Мария Скофиер, сенатор от Френския сенат. Господин е, Койпенс, имате думата. Много ще се благодаря, ако се вместите в 10 минути. Благодаря, господин председател. Добър ден. Аз съм Гюнтер Кюпенс, работя в Федералното министерство на вътрешните работи на Белгия. По време на бългийското председателство, както чухте, аз оглавявам работната група за оценка на Шенген. В 10-минутното си изложение ще е, ви представя един преглед на Шенген от гледна точка на съвета на Европейския съюз. Както казах, в 1985-та година пет държави Франция, Западна Германия, Холандия решиха да Люксембург и Нидерландия решиха да създадат едно пространство без вътрешни, вътрешни граници, където се гарантира свобода на движение. Най-новият ни член, Швейцария, се присъедини 2008 година. Спецификите са на лице, те се отнасят до Обединеното кралство, Дания и Норвегия, които имат различни възможности факултативно да се включват или изключват от различни разпоредби, но няма да говоря за това. Има и други държави, като Исландия, Норвегия и Швейцария, които членуват в Шенген, но не са в Европейския съюз. Цялата идея на това да няма граници е да има а, реално прилагане на свободата на а, предвиждане, също време се поддържа безопасност и сигурност в това пространство. Е, значението на тези свободи и възможности бе подчертано в, е, в Стокхолмската програма и в 67-ми член на Лисамбонския договор, в който се казва, че трябва да се Европа трябва да се е, превърне в пространство на свобода, сигурност и а, на правосъдие с уважение и зачитане на човешките права и правото на държавите членки но шенгенското пространство не означава просто да няма граница. Това означава да има обща база данни, която да се ползва от всички, да има полицейско сътрудничество, сътрудничество между съдебните системи, един на виза за шенгенското пространство и високо ниво на защита на а, личните данни. Няма да навлизам в другите а, въпроси на Шенгенското споразумение, защото нямаме време. Ще се спра конкретно на ролята на съвета на Европейския съюз на работа група по оценка на Шенген, нейния мандат. В а, а, механизмът на, а, за оценка има две цели. От една страна да се направи оценка за готовността на държавите се присъединят към него, както например в момента е случая с Румъния и България. От друга страна да се провери дали държавите членки, които членуват в Шенгенското споразумение, продължават да, да отговарят на изискванията на шенгенските е, разпоредби и дали правилно се извършват проверките на граничните пунктове. Това наричаме първи и втори мандат, съответно. Шенгенското споразумение се основава на взаимно доверие. Държавите членки премахват вътрешните си граници, но трябва да са сигурни, че имат много силни системи за, вътре, за гранични проверки, които обикновено се намират във външните държави членки. Оценката се основава на взаимодоверие също. Затова се нарича партньорска проверка. Този механизъм за оценка се въвежда от 1998 година. Тогава изпълнителният комитет учредява постоянна комисия по оценяването и реализацията на Шенген, това е официалното заглавие, и възложи на комисията ясен мандат, който можете да прочетете в документа SCH.COMX9826DEF. Договорът от Амстердам интегрира законодателство относно Шенген в е, общо, достижението на общностното право. 1999 година постоянната комисия, която е създадена предната година, става част от съвета на Европейския съюз и на общия секретариат на съвета. И в момента аз оглавявам работната група по оценка на Шенген, която се отчита на, пряко на Корепер. Как функционираме днес? На базата на дългосрочното ни планиране, това означава, че 2010 година вече сме направили оценка на Австрия, Италия, Гърция – и в момента проверяваме Испания, Португалия. Това са оценки по втория мандат. В първия мандат текат оценките на България и Румъния и предстоят тази година да започнат оценките на Лихтенштайн. След това за до година ще проверяваме северноевропейските държави, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция. Миналата година направихме оценка на Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Германия. И така, преди да започне оценката, съответната държава трябва да отговори на един дълъг писмен въпросник и даде основни статистически данни. Това а, помага за организирането на програмата на оценяване, също така изходна точка при самата оценка. Има 7 глави при оценяването. Това означава, че се изготвят 7 отделни програми за оценка, изпращат се 7 екипа и се изготвят 7 доклада за всяка държава. Казвам по принцип, защото няма смисъл да се организира а, е, оценка за опазването на морските граници в Австрия, например, или пък а, на а, например на а, Белгия, защото в Белгия имаме само 7 метра сухопътна граница в терминала на Евростар в Брюксел. Така, тези 7 глави включват а, защита на данните, сътрудничество на, а, в, в полицията, а, оценка на а, сухопътната граница, морската и въздушната граница, издаване на визи и така нататък. А, след като се извърши а, програм, се изготви програмата, тя се разглежда от, на заседание, където участват председателството и Европейската комисия. След като се одобри програмата, се свиква <clears throat> екип от експерти. Те могат да бъдат всички държави членки. Бро на експертите е различен. Например, при оценката на границите между 12 и 15 експерта. При оценка на 6, 5-6 експерта, пример. В програмата за оценката има обща част и общи а, е, е, уводни обяснения, но най-важното е, са посещенията на място. Там експертите могат да направят оценка за това доколко оценяваната държава спазва изискванията на, от Шенген. Основната част от тази оценка от една страна с спазването на тъй наречените твърди разпоредби, Шенгенското споразумение, Шенгенската конвенция, Кодекса за границите, Шенгенският кодекс за визата. От друга страна са меките изисквания, а именно да има сборници с най-добра практика, препоръки и опит от предни оценки. Накрая се изготвя доклад, правят се препоръки, отбелязва се някои недостатъци, ако има такива, но се обръща внимание на най-добрата практика. Тези доклади се внасят и обсъждат на работната група по оценката на Шенген. На тази основа оценяваната държава предлага последващи действия, които да доведат до коригиране и подобряване на областите, в които са отбелязани някои недостатъци. 2007 година бяха направени промени за подобряване на този а, механизъм на оценка по време на чешкото и френското председателство. Например, тези препоръки бяха свързани с подготовката на самата оценка и самата оценка. А сега по време на Белгийското председателство се занимаваме предимно с процедурата на последващи действия. Какво ни очаква в бъдеще? Ние очакваме нейното предложение на Европейската комисия за допълване на сегашния механизъм за оценка на Шенген е, е, което ще дойде сигурно като предложение през ноември. Разбира се, през следващите месеци приключването на процедурата за оценка на България и Румъния ще бъдат много важни. Е, това е възможно да се синхронизират границите в шенгенското пространство с тези в Европейския съюз. Не на последно място, Европейския парламент е основно място, където може да се осъществява демократична отчетност и аз съм убеден, че от нас, като работим заедно, ще можем да осъществяваме един задълбочен демократичен контрол от една страна, от друга страна няма да има конфликт между а, с мерките за сигурност и изискванията за конфиденциалност. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Карлос Кой, уважаван а, наш колега от комисията Либе. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя всички колеги, представители на комисията Либе, евродепутатите, депутатите от националните парламенти по-специално моите колеги от португалския а, парламент. 25 години Шенген, разширяване на Шенген равносметка от Свенка. Нека да започнем с равносметката. Господин Къпенс е, каза, че преди 25 години пет страни решиха да премахнат вътрешните си граници и да създадат шенгенското пространство, за да докажат на всички онези, които не искаха да дадат да, допълнителни права на и допълнителна възможност за свободно предвижване, че не са прави. Шенген бе вдъхновяващ стратегия и политика и за други европейски политики, политиката за борба с организираната престъпност, създаването на агенции от типа на Фронтекс, Европол, Евроюст, както и за създаването на един фонд за защита на външните граници. Днес имаме 25 страни, 40 000 км морски граници, 7700 км сухопътни граници и повече от 400 милиона граждани. Шенген улесни предвижването на гражданите, разви туризма и позволи на европейските граждани да се почувстват по-близки едни до други, да се опознаят, но това разбира се доведе и до по-голяма отговорност и до важни решения, които трябваше да бъдат взети от цяла Европа. Контрола на външните граници, в който трябва да участват всички държави членки. Това означава, че трябва да има взаимно доверие, доверие към всяка една държава членка, доверие в способността и да предприеме съответните е, мерки за контрол по външните си граници. Успеха на Шенген зависи от е, качествения контрол и защита на външните граници. Разбира се, е, уязви, уязвими е, аспекти на тази политика може да постави под да представлява опасност за шенгенското пространство. Дейностите на граничните власти по границите са съпоставими. Сътрудничеството между правителственото сътрудничество по Шенген се разви постепенно вписващо се в съдебното и полицейско сътрудничество между различните държави членки. Бяха създадени специални инструменти, които да заместят и устарелите законодателни решения. Съществуват кодекси за Шенген, включително и кодекса за границите. Шенген бе огромна крачка напред, огромна крачка напред в улесняване начина по който живеят европейските граждани. Създаден бе и механизъм за проследяване на прилагането на а, общите правила. Създаден бе единен кодекс за издаване на визи, в, кои, в който са залегнали разпоредбите за издаване или отказване на виза, инструкции общо общоевропейски консулски инструкции, включени в договора от Амстердам. През 2006 година бяха включени биометричните данни, отпечатъци, които се вкарват в системата ВИС. Това е единната система за издаване на визи. Информатизирана система, която дава възможност за обмен на данни между различните държави членки и възможността съответно за отговорните власти в тези страни членки да е, могат да имат достъп до тези данни. Системата ви ще даде възможност за по-добре управление на, цялостния визов е, режим и координиране на дейностите. Целта е да се избегне така нареченото пазаруване е, на визи, шопинг на визи, борба срещу фалсифициране на документи, съответно борба срещу незаконното пребиваване и незаконната е, миграция и за по-добро приложение на регламента Дъблин 2. Тоест е, правилата за убежище. Системата ще ни позволи да направим по-добра оценка на е, положението на искащите убежища или ем, желащите да получат е, визи interna комунитария. По принцип тази система трябва да влезе в сила на, през юни 2011 година. Няколко думи за системата СИС, банката данни на Шенген. Това е, е база данни в, за всички държави членки на пространството Шенген. Е, за контрол на лицата по външните граници. Тази система има а, две функции. Първо, обединяване на данни и второ, обединяване на данни за лица, които са а, търсени за екстрадиране или кои, срещу които е издаден Европейска заповед за арест, изчезнали лица, както и регистрация на превозни средства. Системата СИС-2 е крачка напред към по-задълбочено сътрудничество. СИС-2 трябваше да влезе в сила през 2007 година, но бе създаден нов график на постепенното въвеждане в сила на тази система, която ще влезе окончателно в сила през 2013 година. За сега в не участват 9 държави членки, извън Европейския съюз, които участват в централната система. Европейският парламент е настоявал системата СИС да бъде съставна част от Европейската съдебна система. За това подкрепихме създаването на СИС-2, както и на агенция, която ще бъде натоварена с управлението на новите системи. Става дума за допълнителна гъвкавост, допълнителна сигурност, благодарение на интегрирането на досиетата и биометричните данни. Както каза господин Шенген, председателя на групата, групата за оценка. И има два вида оценки. Първо, оценка на държавите, които са кандидатки за присъединяване към пространството Шенген и второ оценка на държавите, които вече са членки. Е, много сме изискателни спрямо държавите, които са кандидатки, а понякога сме прек... доста лековато гледаме на пропуските на страните, които вече са членки. Комисията ще направи предложение тази година за нов механизъм, нов механизъм на оценка, който ще бъде по-упростен и който ще позволява по прозрачното приложение на е, всички шенгенски правила. Необход, необходимо е да се създаде нов, нов, нова рамка, да се създаде нов механизъм на оценка, който да бъде по-последователен, е, в който да има повече приемственост. Всичко това вследствие на влизането в сила на договора от Лисабон и да се създадат съответните взаимовръзки между първия и третия стълб. Разбира се, това е в, в правомощията на комисията, но също така и на държавите членки, които отговарят за границите. Процедурите за оценка се извършват по искане на държава членка, която е кандидат за е, Шенгенското пространство. В момента се извършват оценки на България и Румъния. Разширяването е, ще трябва е, също така да обхване и Лихтенштайн и съответно оценка ще бъде направена по-нататък и на тази страна. Господин е, председател, е, е, простран... Шенгенското пространство е, е сърцевината на цялостното пространство на свобода, правосъдие и сигурност и успешното развитие на това пространство зависи от по-добра координация. Госпожа Ескофие. Господин председател, дами и господа, как 25 години след подписването на 14 юни 1985 година Шенгенското споразумение да не признаем, че Шенското Шенгенското пространство е едно от най-големите обещания на Европейския съюз. Достатъчно е само да разгледаме историята на тези 25 години, за да измерим геополитическото развитие на една територия, която от първоначалните пет подписали страни се разширява до почти всички държави членки и приема дори да се възползват от статута на асоциирана държава на три държави не членки на Съюза и дори скоро и четири държави – развитие, което отначало иска да приложи принципа на свободното движение на лицата, е, като самото понятие на свободно движение на лицата се уточнява в тези години със съответните цели. Десет години бяха необходими, за да се предаде форма на тази обща воля за премахване на вътрешните граници между подписалите страни и създаването на външна граница, където се извършва контрола на влизането в шенгенското пространство според хармонизирането организирани процедури, които съвместяват свободата, сигурността и защитават обществения ред. Какво представляват тези 10 първи години спрямо дълбоките преобразования на геополитическото равновесие в европейския континент, падането на стената, обединението на Германия, срива на комунистическия блок, войната на Балканите, например. Десет години, които след подписването на Конвенцията за приложение на Шенгенското споразумение и влизането в сила на Конвенцията през 1995 година, позволяват ново задълбочаване през 1997 година с достиженията на правото от Шенген и през 2009 1999 година с Лисабонския договор. И така сега вече 25 години са минали след първото споразумение. Ние сме с самочувствието на силно наследство зад гърба си и разполагаме с материално-правни уредби с значителни последствия. Искам да се върна върху а, именно онези цели, които, а, които засягат само разработката и развитието на информационна а, обща система, а именно а, ШИС. Няма да говоря повече за мерките, които други споменаха пред мен. Искам да се върна само на проблемите, които заедно с тези мерки се повдигат върху две точки а именно въвеждането на компенсаторни мерки с общ характер и демократичния засилен контрол на шенгенското пространство. Два проблема, които съм идентифицирала, защото те бяха разисквани в Законодателната комисия на Сената, който имам, в който имам честа да членувам. Първо за компенсаторните мерки и информационната система ШИС. Естествено, желанието да се координират и да хармонизират политиките целят да се защити вътрешния ред на държавите членки, но то не може да се схваща без да въвеждането на информационна система, която самата тя да е координирана и хармонизирана и споделена. Данни, които са необходими както на полицейските служби, така и на съдебните власти за, относно процедурите за контрол на входа и на изхода на вътрешната територия и на контрола на външните граници, както за лицата, така и за имуществото. В 60 е основополагащата част на тези компенсаторни мерки става въпрос за данна база данни, която е съставена от централна система в взаимна връзка с националните бази данни, предназначена за осигуряването на свободното е, движение на е, на, на хора и имущество, като тези данни обаче трябва да се обменят с двойна, особено чувствителна цел, парадоксална, защото от една страна трябват възможно най-голям брой данни, а в същото време да се защити е, личния живот на, на лицата. По този повод аз пред миналата година депозирах такова предложение за закон, което да позволи по-добрата защита на личните данни, още преди преразглеждането на Европейската директива. Държавите членки, освен че стават повече, които използват ЧИС, искат и все повече от самата информатика и за това комисията през 2001 година реши да развие нова система от второ поколение чис 2 с нови подобрени функции, които се основават на новите технологии. Но този проект все още не е реализиран. Има закъснения поради технически причини, основно свързани с масата от нови данни, които трябва да се събират. Независимо от това, е, трябва да се запитаме какви са финансовите и техническите условия, залегнали за този избор на мигриране на ШИС в ШИС-2. Дали проектът е достатъчно обмислен на ниво е, проект още, дали управлението е достатъчно добре овладяно от комисията с мандат от съвета, дали финансирането е достатъчно реалистично и становищата по този въпрос се различават, още повече, че комисията призна необходимостта да се заделят допълнителни 13 милиона евро за реализацията на този проект. В крайна сметка той ще излезе 103 милиона евро, без да се броят разходите на всяка държава членка за националните инвестиции. От гледна точка на графика, всички искаме в 2013 година да видим пълното осъществяване на мигрирането от 6 плюс 61 1 към 62. 2. Франция възразява срещу условията, при които бе проведен първи тест на механизма през 2010 година и настоява за това 6 2 да запази същото равнище на резултатност и надежност. Що се отнася до Европейския парламент, той поиска одит от Европейската сметна палата, който може да се извърши през 2011 година. А сега, що се отнася до създаването на Агенция за управление на информационните системи, Франция установи че има трудности за внедряването на ШИС-2 и това доведе, накара Френския сенат през 2006 да предложи трансфер на управлението на новата система на специална агенция със седалище в Страсбург продължение на тази идея, шведското председателство през 2009 е, започна работа по създаването на агенция, натоварена с управляването на всички широко мащабни информационни системи в областта на свободата, правосъдието и сигурността. Е, към днешна дата разискванията не са позволили все още да се стигне до проект, който да съвместява и желанията и задълженията на държавите членки. Всички съзнаваме, че е абсолютно необходимо да има такъв последователен инструмент за управление и развитие на информационните системи, но се запитваме какви са условията, при които този инструмент се свързва с механизмите за оценка и диагноза пожелания от съвета и съжаляваме, че не е намерен добър баланс между прерогативите на комисията и тези на държавите членки. Очевидно, че е необходимо допълнително време за мигрирането към 6.2, но това може да бъде удобна възможност за въвеждането на споделена методология, която да бъде приета от всички и да се основе върху насърчаването на добрите практики между държавите членки. Сега във връзка с засиления демократически контрол. Повече от всяка друга политика на общността развитието на шенгенското пространство прилага политики, които пряко засягат упражняването на основните права на гражданите и същинските условия на упражняване на държавния суверенитет. Съответно, абсолютно необходимо представителите на гражданите, а именно Европейския парламент и национални парламенти да могат да упражняват ефективен контрол върху приятите е, мерки. Това изискване е отдавна предявено от Френския сенат. Е, няколко пъти е, нашата камера се произнася в полза на присъединяването на национални и европейски парламентаристи към контрола над Европол и оценката на Евроюст. Тук искам да цитирам по-специално докладите на моите двама колеги, Алекс Тюрк и Жан-Патри Куртуа, който е, е тук присъстващ, е, който предложиха резолюция, която изисква създаването на комисия, съставена от национални европейски парламентаристи, които да наблюдават дейностите на Европол. Искам да кажа, че във Франция Конституционният закон от 23 юли 2008 разшири възможностите парламента да изразява становище по мерки, прияти от Европейския съюз. И трябва да се отбележи, че умножаването на обмен на становища между национални и европейски парламентаристи само засилва законосъобразността и последователността на контрола, който се извършва по този начин от представителите на гражданите върху политиките, въведени в шенгенското пространство. Така че в заключение ще кажа, че можем само да се радваме за ползата за държавите членки от Конвенцията за приложение на Шенгенското споразумение. Равносметката не е напълно удовлетворителна, но тези 25 години позволиха на нашите държави да върват с една и съща стъпка в мир за един по-добър отговор на проблемите на обществата, с които се сблъскваме. Проблеми, които могат да намерят истински отговор само с силно ефективно, ефективна солидарност. Нека заедно да си пожелаем Румъния и България да се присъединят през март 2011 година в същия дух, гарантиращ същите ценности в служба на свободата, сигурността и правосъдието на, за нашите народи. Благодаря. И така давам думата на записалите се за изказване господин Ципов от Българския парламент. Благодаря, господин председател уважаеми дами и господа, уважаеми представители на Европейския парламент и националните парламенти! Присъединяването към Шенгенското пространство през март 2011 година е един от ключовите приоритети на България в Европейския съюз. За реализирането му бе създадена добре работеща координация между ангажираните институции както на политическо, така и на експертно ниво. В този процес усилията са ни насочени към постигане на високите шенгенски стандарти и обезпечаване на надеждни външни граници, представляващи 1226 км от общата външна европейска граница. За изпълнение на шенгенските критерии в периода на подготовка 2007-2010 г. в България се предприеха всички необходими действия за своевременно привеждане на националното законодателство в съответствие с достиженията на правото на Шенген, актуализиране на международната договорна правна база, осигуряване на необходимото съвременно техническо оборудване и инфраструктура и укрепване на административния капацитет, като страната ни ползва опита и добрите практики на държавите – членки на Европейския съюз. Изпълнението на шенгенските критерии изискваше и наличието на значителен финансов ресурс. Благодарение на инициативата на българското правителство бе удължен срока за договаряне по инструмента Шенген. Това създаде предпоставки за 100% контрактуване, като българското правителство добавя и значително национално финансиране, макар и в условията на настояща финансово-економическа криза. Искам да обърна внимание върху обстоятелството, че една голяма част от договорите, свързани с доставките за оборудване по Шенгенския инструмент, българските институции са сключили с компании от държавите членки на Европейския съюз, като общата сума на тези договори възлиза на около 124 милиона евро. В периода 2008-2010 година с участието на европейски експерти се проведаха мисии за самооценка – този метод ни даде възможност да констатираме слабости във всяка област и да предприемем адекватни мерки за отстраняването им. Публикуваните доклади от тези мисии не препоръчваха провеждане на повторни проверки, което е позитивна оценка за нашата работа. Заключенията в тези доклади насърчиха българската страна да продължи работата си по успешното приключване на процеса на присъединяване. В докладите бяха посочени някои аспекти, които следва да бъдат подобрени. За целта бяха предприяти съответните мерки, като българската страна ежемесечно предоставя в рамките на работната група по шенгенски въпроси актуална информация относно напредъка напредъка по изпълнението на препоръките и резултатите от предприетите мерки. В резултат на това на 29 юни 2010 г. след положително становище на Европейския парламент Съветът прие решение относно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото на Шенген във връзка с Шенгенската информационна система, в която са фиксирани датите, от които България може да зарежда и обменя реални данни в ШИС. Присъединяването на България към Шенгенското пространство ангажира и работата на Народното събрание във връзка с предприемането на необходимите мерки за приемане на законодателството за регламентиране обмена на информация в рамките на Шенгенската информационна система. Спазването на правата на човека, включително и защита на личните данни, е основна грижа на Народното събрание на Република България. Ние наблюдаваме отблизо действията на българското правителство за изпълнение както на техническите критерии, така и на изискванията за защита на личните данни данни. Предвид изложеното ние вярваме, че Република България е напълно готова за прилагане на шенгенското законодателство и присъединяване към шенгенското пространство през март 2011. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че тук трябва да се поставя един много важен въпрос. Ако премахваме границите а, в рамките на шенгенското пространство, ще се стигне до нова ситуация. И през изминалите 25 години, смятам, се открои един важен въпрос. Да, за да стане това пространство по-свободно, чрез премахването на вътрешните граници, е, ние трябва да е, не изпускаме из поглед и начина по който тези усилия се възприемат от европейските граждани – дали това пространство наистина е по-свободно и се създава от и за европейските граждани, или пък служи по-скоро на някакъв вид Big Brother. За сега въпросът е, че не сме чували никакви оплаквания за това, че е, примерно няма достатъчна защита на правата на човека в някои държави това, което чухме в тази зала, не дава представа за някакво общо виждане за една най-ефикасна система, за да може реално да се направи оценка на станалото през 25-те изминали години. Не е необходимо тази оценка да е непременно положителна. Сега трябва да разберем какво разбират хората, когато кажем, че имаме шенгенско споразумение и че то е важен инструмент. Необходимо е да разгледаме какви са нашите приоритети в Европейския съюз, как Шенгенското споразумение се вписва в, в осъществяването на приоритетите да мислим за европейските граждани и да ги защитаваме от а, различни видове посегателства, като например изпиране на пари или пък трафик на наркотици и други действия на организирани престъпни групи или терористи. Предвид на всички тези заплахи, какво ни донесе европе... Е, на нас като европейци шенгенското пространство? И ако погледнем Швейцария, доколко те може да се каже, че участват или пък си сътрудничат с нас в това единно пространство. Тази държава има хора, които са свързани с организираната престъпност и а, техните банкови сметки са в тази държава. Сега давам думата на господин Есио. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията, които чухме. От своя страна считам, че шенгенското пространство е един от най-силните символи за европейската способност да подобри живота на нашите съграждани. И същевременно, така както и господин Коелю го уточни преди малко, става въпрос за успешен проект на една обединена Европа успешен проект от тези последни 30 години. Пространството на свобода, правосъдие и сигурност не можеше да съществува при отсъствието на свободно движение на гражданите. Системата за оценка на Шенген изглежда ефективна и прозрачна и позволява днес и утре да се гарантира сигурността и да се консолидира принципа на взаимно доверие между държавите членки, за да се поддържа и да се консолидира шенгенското пространство. Тук се възползвам от присъствието на госпожа Ескофье от Франция и искам да отправя въпрос към нея. Става въпрос за следното. Мислите ли, че последните събития във Франция могат да поставят под въпрос самата валидност на съществуването на шенгенското пространство. Още повече, че френското правителство отправи сериозни предупреждения пред Румъния за е, евентуалното блокиране на присъединяването на Румъния следващата пролет. Може би става въпрос е, за прибързана мярка – може би трябва да се обмисли на ниво съвет. Дали ще можем да постигнем единодушие? Нормално ли би било, възможно ли би било да се направи това? Дали така ще стане или ще се отчете само доклада за ефективната подготовка на Румъния във връзка с а, съобразеността с условията за присъединяване към членското пространство. Благодаря. Господин Шевчик от Чешкия Сенат. Уводни ви е, Благодаря ви. Благодаря ви за това за този увод. Чехия беше една от последните държави, които се присъедини към шенгенското пространство и мисля, че нашите граждани е, изпитват задоволство от това. Ако пътувате извън страната си и не бъдете обект на гранични контроли, то тогава се чувствате интегрирани в едно общо пространство. А, това вече и за много от нашите съграждани, които живеят в други страни. Да, наистина трябва да има повече взаимно доверие. Съседните страни трябва да ни вярват, да, да смятат, че е, чешките гра, граждани не са опасни за тях. За съжаление, не винаги обаче се зачита достоинството на чешките граждани. Аз лично мога да ви, да ви дам един пример. Аз бях спрям на един паркинг близо до магистрала в чужбина и ме спряха и поискаха да извада всичко, което има в колата. Аз мисля, че подобни проверки не са, нямат положителен ефект. И се надявам, че подобни контроли няма да се правят много. Важно е, важно е да се правят контроли, но не по този начин, господин Герзевски от Полския сейм. Много благодаря. Господин председател, като начало искам да кажа, че не ми е съвсем ясно какво каза гръцкия колега. Той дали иска да се върнат вътрешните граници на Европейския съюз или какво. Вчера говорихме за агенцията Frontex. А, тя мисля, че се занимава с а, увеличаването на шенгенското пространство и премахването на вътрешните, охраната на общите външни граници. Полша целенасочено работи за безвизовото и свободно движение, примерно между Полша, Беларус, Украина и евентуално Калининград, автономната област в Руската федерация. Такъв подход, струва ми се, е особено важен. е особено важен, защото той приближава Европейския съюз, Шенгенското пространство до държавите, е, които все още не могат да се присъединят към тях. Мисля, че Шенгенското пространство ни дава възможност да се приближим до тези страни и според мен трябва да демонстрираме успешно на нашите съседи извън Европейския съюз, е, че е, бъдещето им принадлежи е, на Европа, а не на Азия. Благодаря. А сега госпожа Йотова от комисията Либе. Благодаря, господин председател. Имам малък въпрос към господин Копенс. Може ли да ни дадете малко повече информация за България и Румъния, защото вашия екип и вашата комисия работи именно по тези досиета? И бихте ли могли да се ангажирате с срок за развитието на тези седем програми и критерии, които ще трябва да постигнем за присъединяването на страните към шенгенското пространство? Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Енст от комисията Либе. Ja, vielen Dank. Ich möchte eigentlich zwei Dinge sagen. Das erste ist, es... Благодаря ви. Искам да повдигна два въпроса. Много е, казаха хубави думи за Шенген, но Шенген не е само е, пространство на свободно движение. Нека да бъдем реалисти. Трябва да видим как сме конфигурирали е, това пространство. Гражданите се питат също за условията за подобряване на живота им. Шенгенската система за тях е рамка, но няма осезаеми последици и конкретни последици. И мисля, че трябва да сме прагматични, когато говорим за Шенген. Това беше първото. Второ, системата 6.2. Знаете, че има много проблеми, технически, финансови, но и политически особено когато става въпрос за вида данни, които се събират. Миналата седмица бюджетната комисия в парламент, Европейския парламент реши да блокира кредитите за разширяването на 6.2. С други думи, няма да има допълнително финансиране. Не знам в такъв случай дали може изобщо да говорим за е, реален график и реални срокове. Дали 6.2 наистина ще бъде е, разширена? И какво мислят ораторите? Как виждате вие бъдещото развитие на 6.2 в този контекст? Аз лично съм скептично настроена, но искам да знам какво мислите вие. Благодаря. Благодаря, госпожа Данока от комисията Либе. Да, благодаря, господин председател. Възползвам се от тази възможност а, да задам въпрос към почитаемите почитаемия пред, представител на съвета господин Сюпенс. Възможно ли е да има друг подход към шенгенското пространство? Две държави членки, които не са членки на Шенген, а именно Ирландия и Обединеното кралство, се ползват с такова по-различно отношение. Знаем, че дори не можем да хармонизираме изискванията за прекусяване на границата, които са в сила в тези две държави членки и а, разпоредбите на регламента за визите. Има ли някакви стъпки, които да се предприемат в съвета от тези две държави членки за хармонизиране на, на а, ситуацията по отношение на движението на хора. А, също се отнася и до постоянно пребиваващите в шенгенското пространство, които пък са граждани на трети държави. Това е следващия ми въпрос. Възприема ли се някакви мерки за подобряване на ситуацията, когато става въпрос на придвижването им в тези две държави членки, именно Обединеното кралство и Ирландия, когато става дума за този група граждани. И е, какво става също така за, е, по отношение на достъпа на постоянно пребиваващите в Великобритания и Ирландия в другите страни, които членуват в Шенгенското пространство. Благодаря. А сега отговори от нашата панелисти. Предлагам първо господин Кюпенс, имате думата. Почнете. Благодаря ви. Сега ще говоря холандски. Благодаря ви за забележките, с мненията. Бих искал първо да се спра на споменато от господин Коелю относно оценката на вече на държави членки на пространството Шенген. Някои смятат, че това не е важно, но мисля, че а, както оценките по първия мандат, така и оценките по втория мандат са много важни. Миналата година Белгия бе оценена по втория мандат и мога да ви кажа, че тази оценка бе извършена изваредно сериозно. Отбелязах си и казаното от гръцкия колега за предаването на данните и обмена на данните за подобряване на сътрудничеството. Тук има много ясен мандат. Предаването на наказателни данни не са включени в мандата, но в крайна сметка целта е да имаме наистина ефективно решение. Отбелязах си също така, вашия въпрос свързан с сроковете за приемане на България и Румъния. Повтарям, че в момента се провежда оценка и последната глава е оценката на СИС. Оценката на системата СИС се предвижда между 6 и 12 декември за България и Румъния и с това смятам, че ще приключи целият процес на оценка за тези две страни. Сега по повод на е, Обединеното кралство и Ирландия. Разбира се, много от е, проблемите са а, е, изключителна прерогатива на държавите членки. А, нашата работна група не, разполага с правомощия за решаване на този вид проблеми и въпроси. Така че на практика не мога да отговоря на вашия е, въпрос, защото не влиза в правомощията на, нашата, на моята работна група. Благодаря ви, мисля, че отговорих на въпросите ви. Благодаря. Господин Карлос Куейо. Благодаря, господин председател. Искам да кажа три неща. Първо, аз не съжалявам за решението за вдигането на вътрешните граници. Това беше добро, добро за Европа и за гражданите, и за свободата, за туризма. И мисля, че на европейските граждани ще, ще да им е по-трудно да живеят, ако вземем сега да върнем тези граници. Мисля, че такова решение не би било правилно. Аз не бих а, предложил да се правят сравнения между а, Шенгенската информационна система ШИС а, и а, а, големия брат биг, или Биг Брадър. Ако човек а, иска да влезе през външната граница, той може да иска да отиде е, съвсем на друго място в Съюза. А, а, примерно не непременно в Испания и Италия, където пресича границата. Тази информация а, трябва да се изпраща на други, другите държави чрез информационна система, иначе не може да поддържаме желаното високо ниво на сигурност. И, е, пък, когато говорим за нови технологии и огромни масиви данни, винаги има този риск, това опасение да не се превърнем в Big Brother – затова винаги имаме строги правила за защита на личните данни и трябва да се гордеем с правилата, които сме приели и начина по който ги прилагаме. Що се отнася а, второ за, за разширяването на тази е, система 6.2 има решение имаше решение за да се замразят средствата, което означава, че средствата ще се размразят, ако Европейската комисия предостави на Европейския парламент цялата информация, която искаме. Според мен е, има нужда от е, системата второ поколение 6.2 е, по много съображения, основно съображения свързани с сигурността. Съвсем накратко в изказването си засегнах този въпрос. Първо, защото ще имаме биометрични данни. В момента е, имаме следния проблем а, е, по нашите граници, който сме кръстили проблема Джон Смит. Значи, като арестуваме, спрем, задържим някой, който се казва Джон Смит, просто защото със същото име има човек, който фигурира а, в системата. Примерно имате лице, което фигурира в системата и се казва Карлос Коелю и аз искам да ми на границата, мен ме спират. Ама не съм аз, а друг човек, също, мой съименник. А ако имам отпечатък от моите пръсти, мога да докажа, че аз не съм този човек, който а, търсят или който фигурира в а, системата. Тоест, въвеждането на, биологич... на биометричните данни е а, също такъв а, начин за по-ефективно преследване на престъпността. и също така взаимната връзка, когато има предупредителен сигнал, е друг начин да се повиши е, ефективността. Сега, ако стане такова нещо, за, има сигнал за някаква кола, ние може да питаме системата, дали тази кола е открадната или не. Обаче не може да разберем нищо друго за нея. А, а ако свържем базите данни, може да свържем тази кола с определено лице или с, с определено престъпление. Ако става въпрос за просто открадна така кола, това е едно нещо, а друго е ако колата е свързана с високо рискова организирана престъпна група или с педофил и тогава а, и подходът на полицията ще е друг. Ето такава информация ще може да се получава благодарение на а, системата 6.2. Последния отговор са госпожа Йотова и нашите колеги от Румъния и България. Относно присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Имах удоволствието да приема заместник министър-председателя на България миналата седмица, който и министър на вътрешните работи. И му казах, че с Европейския парламент това е политически приоритет. Ние искаме България и Румъния да се присъединят към шенгенското пространство, защото ние сме част от едно единно европейско семейство. Това е нашата политическа воля. Но, когато се говори за Шенген, не, политическата воля не е достатъчна. Трябва също така да се получат положителни оценки в рамките на цялата оценъчна система. За сега Европейския парламент не участва в, този, в оценката на този механизъм. Държавите членки трябва да проконтролират дали са събрани и са на лице съответните условия. Дали всички критерии се спазват и това решение трябва да се вземе единодушно. Тоест, за България и Румъния трябва да, да докажат, че са в състояние да се присъединят безусловно към шенгонското пространство. Ние искаме да бъдем заедно, искаме да бъдем в един клуб, но трябва да бъдем сигурни, защото знаете, че всичко се гради на взаимно доверие. Трябва, трябва да сме сигурни, че контрола, който извършват България и Румъния по границите си, е също тъй качествен контрол, като този, който се извършва от други държави членки. Надявам се, че тази оценка ще завърши успешно и че тези две страни ще се присъединят е, към нас в определените срокове. Благодаря ви. Благодаря. Господин Корел, а сега госпожа Аскофер. Благодаря, господин председателю. Искам да се заточа върху един от повдигнатите въпроси, но преди това искам да кажа, че разбирам как всички го подчертаха всъщност, самия гражданин е в сърцевината на подхода, е, създал шенгенското пространство. И това е основната ценност да се осигури свободата на гражданина в това шенгенско пространство и да му се осигури сигурността. Това е истинското послание и силното послание. Ще се опитам да ви предам позицията на френското правителство във връзка с последните събития, за които говорите. Вярно е, че е, някои от е, нашите приятелски държави бяха засегнати от тези решения. И въпреки това искам да кажа, че днес във Франция открихме 8 милиона души, от които много голяма част европейци, но това са хора, това е четвъртия свят, хора, които живеят в екстремна мизерия и бедност. Това са хора, които в собствените им държави са дискриминирани. Така че за тях трябва да положим специални усилия, за да можем да ги интегрираме по-добре. Очевидно проблемът е на европейско равнище, но искам да подчертая, че правителството положи много усилия от месеци наред, дори по-дълго, защото много често а, пращахме хора в Букурещ, които се срещаха с министъра натоварен с интеграцията на ромите в Румъния. По този начин успяхме да постигнем следното. Румъния да се ангажира да предостави пред полицейска префектура в Париж това е символично дори, да предостави четирма командировани служители, които да работят а, във връзка с а, борбата срещу а, каналите а, и престъпните канали занимаващи се с трафика на хората от е, тези общности. Франция няколко пъти е, се занимава с този въпрос и съвсем наскоро правителството го каза с пълна сила. Винаги е искало да прилага, искало да прилага пълноценно европейското право. Може би е, е имало някои нередности във връзка с използваната терминология. Ще ми позволите да не задълбавам повече, но се надявам, че ще ми повярвате. Аз чух вашето послание и ще го предоставя. Но днес всяка държава членка трябва да положи усилия и да вземе необходимите мерки, да поеме собствената си отговорност спрямо собствените граждани. Свободата на движение, по член 3 от договора не се състои в това да се отървеш от собствените си граждани, които са в силно затруднено положение и да се освободиш от тях, като ги изпратиш при е, съседите, а по-скоро да им осигуриш достоен живот. Така че всички мерки бяха предприяти координирано, с разбиране между нашите държави и мисля, че ще трябва утре да проявим достатъчна щедрост, за да разберем точно какво се случи. Във всеки случай, бъдете уверени, че френското правителство ще помогне с пълна сила и вече е проявило такова разбиране, като обяви цялостни планове с финансова помощ, която ще бъде сериозна финансова помощ френското правителство ще провери и ще контролира тази финансова помощ. Ще контролира това, че всеки разход наистина е ангажиран за помощта на това затруднено население с цел да а, живее достойно. Благодаря. Благодаря на всички, че успяхме и успяхме своевременно да разгледаме двете теми, които бяха предвидени за тази сутрин. И сега минаваме към заключителните а, бележки. Приканвам госпожа Олга Зри, Зринен, сенатор от Белгийския сенат, за да продължиме с последната част от нашия семинар и свободна дискусия на темата. Благодаря.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 savais pas si c'était. Dear colleagues, honorable members. Скъпи колеги, дами и господа, още веднъж благодаря за вашето сътрудничество. If you please, willing to take your... Много ви моля, Заемете местата си, за да преминем към последната част на нашия семинар. Това е заключително заседание, в което могат да участват всички, които желаят да вземат думата. След заключителните слова, които ще изложим. Първо аз, в качеството си на председател на комисията Либе, ще се опитам да правя всичко възможно. Да, за да можем да свършиме на време, за, за, да, за да можете да организирате времето си както трябва. Знаем, знаем, че идвате от далеч, но за нас наистина беше едно удоволствие и чест да бъдеме домакини на, този, на това важно между парламентарно заседание, в което се размениха мнения между членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент. Това заключително заседание няма за цел да допринася към дискусията, да дава нови елементи на дискусия или да открива е, отново дискусията мисля, че тя беше достатъчно ползотворна до тук, но Просто бих искал да споделя с вас някои заключителни бележки. Uh, И а, моето лично мнение за новата фаза, концептуално-оперативна фаза на развитие на европейския процес. Мисля, че Отправната точка или беше влизането в сила на Лисабонския договор. След влизането на сила на Лисабонския договор, пространството на свобода, правосъдие и сигурност, са включено в Амстердамския договор, стана само по себе си една политика, една стратегия, която а, включва и прелива национални и европейски равнища с цел по-добрата защита на правосъдието, свободите и сигурността в името на нашите граждани основните права, които са залегнали в хартата на основните права и която е част от Лисабонския договор, никога не трябва да бъде загърбвани, никога не трябва да бъдат потъпвани. Това е в крайна сметка едно, една консолидирана версия на договорите за Европейския съюз, която обаче сега е обвързваща. И по силата на, кои, на която гражданите са в центъра, в сърцето на нашата политика. По този начин цялата наша дейност е не само по-легитимна, но и много по-ефективна. Затова е много, много важно да имаме балансиран подход, особено когато става дума за субсидиарност и <coughs> взаимодопълнение. И това може да стане благодарение на по-голямо сътрудничество между нас и вас. Така че ние трябва да работиме по-добре. Този диалог доказа, че стратегията на Европейския съюз в тази област и различните инструменти, с които разполага европейските институции и на първо място Кози, трябва да бъдат координирани за създаване на цялостна европейска на цялостно европейско право в тази област. Дори критиките, които бяха отправени, трябва да бъдат взети предвид, да бъдат обсъждани, както това стана в продължение на тези два дни тук. Това доказва само още веднъж, че навлизаме в една нова фаза на оперативно сътрудничество – Разполагаме с отлични инструменти за сътрудничество между различните институции и държави членки, но всичко трябва да бъде последователно, кохерентно, да няма препов... дублиране, преповтаряне, за да може всяка държава членка да извлече полза от това оперативно сътрудничество. Това е оперативно стратег... сътрудничество трябва да се води и на европейско, и на национално равнище, на двете равнища. Това означава, че комисията трябва да ускори така наречените процес на лисабонизация за да могат съответните инструментариуми да са готови до края на 11, 2011 година за ефективно функциониране. Знаем, че в момента се водат преговори, че е необходимо време, че нещата не могат да станат от днес за утре. Но за цялата липус, лисабонизация – Знаете, че разполагаме с 5 години до 2013 с а, сливането на третия стълб. Но ние а, призоваваме държавите членки и другите институции да бъдат а, прагматични, да намерят онези демократични отговори, които ще ни позволят да осъществиме онази демократична отчетност на национално и европейско равнище, за която ратуват нашите граждани. За това ние призоваваме всички членове на националните парламенти да останат и да бъдат в контакт с нас в Либе, да продължиме неформални контакти, дредовни контакти обаче – и затова предлагаме да има следващо заседание, което да бъде едно продължение на тази конференция по време на следващото председателство в същия формат. За да видиме къде сме направили крачка напред и къде остава още да, по какво остава още да се работи. За да има наистина една добавена стойност към работата на агенциите, които споменахме Европол, Евроюст, Фронтекс, институциите свързани с Шенген. Ние сме парламент, ние сме членове на парламент, става дума за парламентарен контрол, става дума за граждани. влизането в сила на Лисабонския договор, както вече бе, бе, каза, бе казано, не е само крачка напред към единната валута, към единния пазар. Не става дума само за успехи в тази област. Става дума за крачка напред в, по пътя към осъществяването на тази основна цел европейското гражданство – както бе подчертано многократно, има доста голямо объркване. Верно е, че всички институции, много институции е, участват в този процес, но те в никакъв случай няма да заместят или да иземат правомощията на държавите членки. Те ще, ще координират те няма да навлизат в полето на действие на държавите членки, а просто ще ги обединят в името на общите цели, на общите задачи. Вярно е, че доста напредък бе отбелязан и то за кратко време. В крайна сметка същия този процес започна неодавна, едва преди 25 години бе създадена схемата Шенген от пет държави членки, които а сега в цялата тази система участва на практика целият Европейския съюз плюс допълнителни държави, които не са членове на членки на Европейския съюз. Има много напредък. Неколкократно бе казано тук, че има известно съпротивление от страна да държавите членки. Това, съпротив, това съпротивление ще трябва да се превъзмогне. Тук бяха а, приведени е, няколко примера, включително говорихме за службата на Европейския прокурор, спомнете си по време на Испанското председателство, бе, бе организиран един семинар за а, е, да се обсъди тази институция, която е залегнала в разпоредбите на Лисабонския договор и която на практика една, едно логично продължение на решаването на нашите общи проблеми. Общи проблеми, които е, могат е, да намерят решение само на европейско равнище. За сега не знам дали ще е необходим общоевропейски наказателен кодекс или общоевропейска наказателна политика, но при всички случаи ще е необходимо да бъдат обединени понятията, правилата, за да се води една единна борба срещу единни по рода си е, престъпления, когато става дума за трансгранични престъпления или трансгранични трафи, трафици, които не са по силата на отделните държави членки. Така че има надежда. И аз бих искал да наблегна на значимостта, на сътрудничеството, не само на техническо равнище, разбира се, това е много важно, защото това е една, е много, една много сложна област. Няма спор по това. Но и Лисабонския договор на практика не улесни нещата, напротив, е, като, като, като че ли Лисабонския договор предвижда създаването на още по-сложни структури и органи. Но трябва да си сътрудничестве и трябва да се научиме по какъв начин на редовна основа да обменяме опит, за да, могат, за да може целият този инструментариум да придобие смисъл а, и за да а, работиме наистина в интерес на нашите граждани. Но става дума само за технически инструментариум, става дума за политически инструментариум, който ще помогне на гражданите да да имат повече информация, да разберат по-ясно за какво става дума, защото днес има известни, известно объркване, известни недоразумения и понякога трябва да, да си изясняваме самите ние какво е вярно, какво не е вярно, какво точно има в Лисабонския договор, какво е за Фронтекс и какво не е за Фронтекс, това в Шенген ли е, какво трябва да влезе в Шенген и така нататък. Така че ако искаме да бъдем наясно, ясно. Ще трябва, и ако искаме тази инфо, трябва да да а, предоставим тази информация на нашите граждани, защото те не разполагат с ключа да я разберат. Ние трябва да им предоставим информация, за да се разберат, че става дума за тях, за техните основни права и че Ние сме тук, за да а, създадем и развиеме тези сложни формати на сътрудничество за, в тяхно а, за да защитим техните интереси. А сега госпожа Олга Зирен, сенатор от Белгийския сенат и след това ще продължим с общата дискусия. Благодаря, че ми давате думата. И ми позволете като бивш член на парламента и настоящ член на <clears throat> политическата комисия, всъщност искам да уточня, че работя и на други равнища в Белгия. Очевидно, че няколкото думи, които току-що чухме, са изключително важни това усещане за неразбиране и за непрозрачност го има за всички механизми в Европа и особено в областта на сигурността и гражданството. И това усещане е много важно. Знаете, че има силни затруднения на европейско равнище да бъдем приети в сериозните перспективи за развиване на, на економическите е, аспекти, но що се отнася до контрола и до защитата на свободите на гражданите, очевидно тук волята за прозрачност и отговорност съвсем не е, не е постигната на ниво гражданин. Всичко това, за да ви кажа, че разбираме, че има основна необходимост да се присъедини и Европейския парламент, и националните парламенти в този подход към е, прозрачност. И тази функция за демократически контрол върви заедно с контрол на оперативния капацитет, независимо дали на Европол или на Евроюст, защото между момента на тяхното създаване и настоящата ситуация, нещата се развиха много бързо и силно. Така че казваме го. Във връзка с демократическия контрол, от съществено значение Европол да остане отговорен и прозрачен. Така както пред е, съвета, така и пред Европейския парламент. Знаем много добре, че усещането понякога е, че има някакъв превес от страна на правителствата пред парламентите. И когато става въпрос за Европейския парламент и Европол, не винаги всичко е ясно. Поне във връзка с капацитета, с избор на решения, с правомощията. И в парламента се оплакват във връзка с липсата на, на, на възможност за контрол. Това вече се каза и през 2002 година, че трябва да имаме институционната рамка и, и законовите възможности да се упражни този демократически контрол. Сега можем да считаме, че предложенията, така както са направени в Лисабонския договор, вече не представляват пречка пред тази идея за участието на националните Европейския парламент в контрола на Европол. Но тук става въпрос вече за регламентите, които ще определят приложното поле, задачите на Европол и начина по който ще се упражни контрола. Контрол, към който се присъединяват и националните парламенти. Но въпросът си остава по какъв начин се организира това отношение между национални парламенти и Европейския парламент – Колегата ми казваше, че от основно значение е това да стане по-успешно, по-ефективно, по-резултатно, без да забравяме политическите аспекти, защото тук не говорим за чисто технократически акт или заседание между технически експерти. Тук има добавена стоеност именно във връзка с политически аспект правата на гражданите, но също така и способността, с която разполагаме, да им дадем достъп до информация и най-вече до по-добра информация. Става въпрос за доверие, доверие както на ниво национални парламенти, така и доверие към Европейския парламент. За това ще кажа да, съществува бюджетен контрол, но дали бюджетният контрол е наистина в сърцевината на парламентарния контрол относно някои от аспекти да, но остава да видим в националните парламенти, именно точно това може би трябва да се задълбочи сега като работа. Микрофона бе изключен. Ораторката говори без микрофон. Така. Трябва да разгледаме следния дебат. Дали трябва да се състави смесена комисия между Европейския парламент и националните парламенти? И съответно Последващия въпрос с каква частота ще се е, събира тази комисия, с какви прерогативи? Ще трябва ли във всяка камера да има национална делегация, представена пред Европол? Това са въпроси, които трябва да се разискват, защото винаги е, е жалко, когато организираме такива срещи, да излизаме от тях с е, известен брой желания, добри пожелания или констатации. Така както каза колегата, ще бъде интересно в том да се видим отново и да си кажем какво, че не сме успели да напреднем много. Сега, във връзка с Евроюст, очевидно член 85 от е, основния договор предполага присъединяването на парламентите към контрола на дейностите на Евроюст. Очевидно 85 член изисква засилена прозрачност за законосъобразността на наказателните действия, че ролята на парламентаристите е определена от 88-89 член. Освен това, 70 член предвижда а, информация към парламентите. Това означава, че ние разполагаме с инструментите и с средствата да извършваме този контрол и тези оценки. Следващия въпрос обаче е кои сред нас в различните национални парламенти наистина изискват тези доклади, изискват тези оценки и се опитват, когато вече са предоставени тези доклади пред националните парламенти, разглеждането им. И можем ли да ги четем и тълкуваме по един и същи начин, защото ние искаме да оценяваме. За да оценяваме трябва да сравним и трябва помежду си да имаме диалог какви са нашите очаквания и какво очакваме от този вид контрол. До днес, освен ако не греша, решението на съвета за създаване на Евроюст предвижда само информиране на съвета и парламента по отношение на дейностите на Евроюст. Позволете ми тогава отново да се обърна към вас и да ви запопитам, може ли да разгледаме следните въпроси? Може ли да има разширение до националните парламенти на тези разпоредби от член 32 на решението на съвета от 2002 година? И това решение би позволило ефективната оценка на дейностите на Евроюст. Не трябва ли да е, помислим за евентуално засилване на тази разпоредба и не трябва ли да разгледаме тази разпоредба, включително за Евроюст, под формата на, на обща, обща съвместна комисия с всичко, което може да последва в резултат. Ще настоя на следния факт. Парламентарен контрол означава контрол от представители на гражданите. И по този начин ние предоставяме повече гаранции на гражданите ни гаранции, че създаването на тези две институции, на тези две агенции има за цел не засилването на контрола на гражданите, а много повече контрола на гаранциите, че ние внимаваме и се грижим за сигурността и защитата на правата на гражданите и най-вече защитата на демократичните свободи в, на на територията, на която се намираме днес, т.е. една много голяма държава, съставена от 27 държави и тук наблягам на факта, че този демократически контрол трябва да остане отговорен и най-вече изключително прозрачен, за да може да има доверие върху нашите разпоредби. В нашите е, разпоредби. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Зихрен open some minutes for a final... Сега имаме няколко минути, които можем е, да използваме за заключителна дискусия. Първо, госпожа Дег... от Италианският парламент. Благодаря, господин председател. Тематиката на това заседание очевидно ще се отрази както на европейско, така и на национално ниво. Свобода, сигурност, борба с организираната престъпност, с тероризма, политика на миграция, интегриране на мигрантите. Всичко това има връзка и държавите членки трудно биха прилагали този род политики самостоятелно, т.е. на ежедневна основа. На нас не трябва това сътрудничество. Значи е, все по-често ще се използват тези услуги. А, и ако искаме тези агенции да функционират правилно, те имат нужда от съответните средства и инструменти за това. Трябва да може да се координират националните политики. А вчера говорихме за това, за подсилването на Фронтекс. Мисля, че това е валидно и за Европол. Разбира се, по-голямо сътрудничество и обмен на информация ще означават и по-добра готовност за борба с тероризма и организираната престъпност. За външните граници, ако искаме да избегнем а, експлоатацията и а, лошото отношение към хора, които идват на нашите граници а, в а, своето отчаяние. Ние не можем просто да ги а, изхвърлим. Да си представим, да вземем, например, Италия. А, вчера чух от италиански депутат каже, че трябва да се засили защитата на правата. Да, наистина става въпрос за човешките основни права когато става въпрос за прехвърляне на правомощия от национално на европейско ниво, това означава, че имаме нужда от гаранции. Тъй, че да сме сигурни, че съответните европейски институции, в случая агенции, ще носят отговорност своите действия. Това означава да им се дадат правомощия и да се използва и политическото разнообразие, което имаме в Европа на различните ни нива, за да може да се а, прилага най-удачната политика за решаването на проблемите, посочени в Стокхолмската програма. На последната конференция, която беше проведена от Европейския парламент, се направи призив към комисията да ни дава документация преди е, да излезе с окончателното си предложение. Консултативната документация ще е, ни помогне да се намерят практични, е, практически решения, осъществими решения и ще се избегнат недоразуменията между държавите членки. Е, ние се опитваме да очертаем едно общо пространство и това трябва да го направим реално. Господин Каридис от Гръцкия парламент има думата. μια καλή εμπειρία για όλους μας. По време на тези дискусиите през тези два дни бяха много полезни за всички нас. Едно от заключенията е, че трябва да вървим напред, колкото може по-бързо. И това трябва да стане с помощта на Европейския парламент и националните парламенти. Последните два дни с... обсъдахме създаване на механизми, органи, включително и митове, че се създава една важна европейска политика за защита на гражданина, като същевременно се защитават неговите основни права. Но Важното е след тези два дни да можем да се разделим. като осъзнаеме, че всяка държава членка и трябва да, да понася различна тежест в тази политика. Аз познавам положението в моята страна, Гърция и наистина всяк, всяк, всяка, всяка страна понася различна тежест в борбата срещу организираната престъпност или трафика с наркотици и за това е необходима солидарност, за това са необходими политически решения за решаване на тези проблеми. И на практика обаче не получихме отговор на въпроса за европейската солидарност. Да, важно е да защитим външните граници на Европейския съюз. Важно е. Да. Включиме и Турция. с военното присъствие, което това предполага в Средиземноморието. Не можем да имаме различни мнения и подходи към Турция. Трябва да имаме един общ, единен подход в рамките на Европол, на Фронтекс. И докато европейските граждани не се чувстват защитени, докато ксенофобията и расизма са преобладаващи, то няма да има доверие спрямо европейските агенции и европейските институции. За това, повтарям още веднъж, трябва да се опитаме да строиме мостове, да запълниме тези празнини, да намериме пътя към другите. само чрез единни отговори и решения на проблемите, свързани с сигурността и свободата на европейските граждани. Прав сте, господин председател. Не можем да се задоволяваме само с економическа парична политика. Трябва да работиме за нашите граждани. Госпожа Гомес. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази дискусия беше много важна и много полезна. Именно такъв вид заседания трябва да организираме за бъдеще с националните парламенти в Европейския парламент. Позволете ми да подчертая нещо. Добре слушах различните изказвания през тези два дни. Чух какъв напредък е постигнат. Преди 20 години никой не можеше да си представи, че такъв напредък е възможен в държавите членки. Именно по тази причина, като европейски парламентарист, господин председател, считам за много важно да отхвърлим идеята, че такъв напредък може да бъде безполезен. Не, трябва да изпълним до край нашия проект. Съществува необходимост, наистина, да стигнем дори и по-далеч, отколкото Европейската прокурорска служба. Ние живеем във време, в което организираната престъпност е международна и използва всякакви възможни средства. Тази организирана престъпност намира все повече начини да действа. И без европейски прокурор ние няма да успеем така или иначе да гарантираме сигурността и безопасността на европейския гражданин. Така или иначе, според мен това е минимално изискване. Чухме също така много неща за Шенген и слушах внимателно господин Карлос Коелю. Той каза, че става въпрос да се защитат основните права на гражданина спрямо външния внесен риск. Но се забравят същевременно вътрешните рискове. И аз мисля, че един европейски прокурор би бил способен да отчете именно това двойно измерение на външен и вътрешен риск. Сигурно това ще бъде водеща фигура, именно за да се попълнят пропуските в областта на сигурността. Точно за това депутатите не трябва само да упражняват е, това, което наричаме парламентарен контрол, но трябва също така да се погрижат тези пропуски да бъдат попълнени и да се опитаме да деблокираме ситуацията и да превъзмогнем всички съпротиви от страна на някои държави членки, които все още не желаят да бъде създадена такава служба именно служба на европейски прокурор с е, правомощи във всички държави членки. Европол, Евроюст, Фронтекс, Шенген трябва да имат възможност да се събират с националните инстанции, но всичко това да стане в перспективата на допълнителна стойност. Благодаря. Представител на полския сенат. Е, благодаря много, господин председател. Изслушах е, И слушах е, много интересни изказвания е, и интересна дискусия е, се разви тези два дни. Очевидно, Европейския съюз има нужда от е, доста е, а, институции, за да може да функционира както трябва. Това е ясно. Трябва обаче да постъпваме с особено внимание, защото всяка администрация обича да си се разраства, а на нас ни трябва умереност, особено сега. Затова съм малко скептичен относно създаването на а, Европейската прокуратура. Една институция без да има някакви оперативни възможности да функционира, трудно ще просъществува. По-добре е да се е, оптимизират съществуващите институции, вместо да създават нови. По-скоро бих казал, че трябва да видим какво може да се направи по отношение на засилването на сътрудничеството между националните прокуратури. Опитът ми показва, че в тази сфера има какво да се направи. Например, за правната помощ. Е, е, между националните прокуратури. Значи, с две думи, да не създаваме нови институции, да използваме вече съществуващите. Боя се, че прекалената бюрократизация ще бъде във вреда на нашето сътрудничество. Благодаря господин Диас Химера от комисията Либе. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко думи, за да ви кажа колко високо оценя обобщенията, които направихте преди малко от трибуната. Искам и се също така да направя едно предложение – за да можем да продължим да разискваме процедурата на контрол върху агенциите. Естествено, от функционална гледна точка най-доброто решение би било формата, който вече представихме, когато обсъждахме решението на съвета. Тогава говорихме за съвместна комисия и сенаторката даже спомена това между комисия Либе и съответните комисии от националните парламенти. Една такава съвместна комисия би могла да работи в пленарен формат или в ограничен формат. Честотата би могла да бъде два пъти годишно и евентуално изварени заседания във връзка с изварени събития, които да оправдаят тези заседания. Мястото би могло да бъде Брюксел, а съдържанието за основния формат това ще бъдат бюджетните въпроси и унази част от е, бюджетните въпроси, свързани с е, изпълнението, а втората част годишните е, планове за действие. И освен това, предложенията за дейности и изпълнението им, осъществяването на планираните действия. Трети дял назначенията на председатели, на директори на агенции. Четвърти дял и последен задачите свързани с контрол или с информация за да могат да се обсъждат както е, редовните, така и изваредните е, действия. Трябва да се предвиди също така контролът да може да се организира по собствено искане на ръководителите на агенциите. Благодаря госпожа Алфано от комисия Либе. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви най-вече за организацията на подобен семинар, защото несъмнено той дава възможност на националните парламенти да видят май малко по-близо с какво се занимаваме и да се разсеят някои съмнения. Преди малко споменахте за е известно объркване, което може да съществува или недоразумение във връзка с правомощията и това се показа по време на тези два дни. Но установихме също така, именно във връзка с изказването от преди малко на италианския представител, че за разлика от националните парламенти, Европейския парламент не трябва да отговаря на е, ня какъв министър-председател, а трябва да отговаря на желанията на 500 милиона европейски граждани. Така че съвсем нормално е, ако има членове на парламенти, които обменят а, становища, това да става именно в Европейския парламент. Нашата комисия следи вече от дълги месеци не само е, приятелството между договор за приятелство между Италия и Либе и установяваме колко е трудно наистина да постигнем резултат в рамките на, на този договор. И нашата комисия много сериозно наблюдава това. Различните членове на тази комисия вече изразиха съмнения и объркване спрямо този договор. Очевидно има наредности. Сега, това, че го казваме, не означава, че опрекваме някоя държава, но просто означава, че продължаваме да наблюдаваме как върват нещата. Благодаря на госпожа Алфано. Така стигаме към края на нашата работа, тъй като не виждам други е, депутати, които да пожелаха думата. Така че предлагам да преминем към, окончателно, към заключителното изказване. Първо аз искам да заявя ясно, че не възразявам, не искам да възразявам, не искам а, да обяснявам а, нещата, които чухме. А, мисля, че този обмен на мнения беше изключително интересен и много ни обогати. И а, по обсъдените теми а, ние а, отразихме а, вашите становища и мисля, че е добре всички тези а, идеи. А, които чухме, е добре по някакъв начин да ги запомним, а да ги използваме в, очевидно, в ежедневната си депутатска работа, в а, нашите съответни национални парламенти или тук в Европейския, за да се превърнат тези идеи в по-добро разбиране, по-добра оценка, по-добра основа за действие. Но все пак ще се опитам да обобщи някои елементи, които струва ми се бяха подчертавани неведнъж от много от депутатите, особено в тази последна част на дискусията. Първо, важен а, фактор е времето. Времето е важно. Да, отбелязахме е, с задоволство факта, че за толкова кратко време е постигнат толкова голям напредък, но някои неща просто в началото ги нямаше. Ето Фронтекс го нямаше а, при 25 години. Сега го има и ще е, продължи да съществува, ще променя нещата. Това е просто един пример. Естествено е, а не случайност, че когато говорим за Фронтекс се обаждат и испанци, гърци, италианци, малтийци по-често, отколкото да речем прозвучават гласове от скандинавските страни. Това е естествено. Но въпросът е, че Фронтекс при 10 години не съществуваше. Беше създаден 2004, започна да функционира 2005 и вече нещата се променят следствие на това. Това му личи. Ако си родом от Канарските острови, както например съм аз, това си личи. Сега може да има неудовлетвореност от това, че непрекъснато ви заливат емигрантски вълни, които идват на различни плавателни средства. Но това е различен въпрос. Да, времето е важно, но то не е безкрайно. Имаме крайни срокове. Имаме 5 годишен срок за а, актуализация на мандатите на Евроюст, на Европол. А, трябва по-добре да работим, за да може да задължим Европейската комисия да спазва сроковете и да а, върви напред към важните цели, които са очертани в Лисабонския договор. Второ, тъй като времето изтича, трябва да се постараем с тези инструменти, с които днес разполагаме, а, да постигаме целите се. А, предвид на принципа на съразмерността, не може да се приеме, че солидарността е толкова плаха и слаба, когато се налага да се помага на държави членки, които понякога наистина са в извредна ситуация. Гърция не веднъж е, е давала е, повод е, за такава солидарност и аз бих призовал е, нека да оказваме е, солидарност. Това е принципен въпрос. По същия начин тежестта е, на оп опазването на външната граница сега е основен стълб и задача на Европейския съюз. Така пише. А, и това трябва да стане факт, защото Лисабонският договор е в сила. А, това стана чрез волята на европейските граждани и на европейските правителства, чрез а, техните представители в, в съвета на Европейския съюз. А, бих казал в заключение, за това, че а, има ценен принос, насочен към подобряване на сега функциониращите разпоредби. Аз си записах е, доста идеи за агенциите, е, за това как може да си подобри тяхто функциониране. Трябва обаче да не забравяме, че всички ние, всички депутати на национално и европейско ниво ежедневно участваме в този процес на парламентарен контрол. И още повече легитимизацията на волята на европейските граждани е, е също ежедневна задача. Тоест ние трябва да се тренираме как да провеждаме подобен род заседания. И накрая едно политическо заключение. Политическото заключение е, ако не успеем с тази задача, очевидно се очертава политическият риск на популизма, ксенофобията, страха, политиката на страх а, срещу непознатото, на тези, които чукат на вратата, посетителите, гостите, тези, които са различни. В един глобален свят това не е отговор. Не може да бъде в а, един глобален свят. А глобалният свят а, не може да се върне към старото положение. Той ще просъществува. Трябва да се съобразяваме с а, реалностите. Можем да постигнем много повече, ако не допускаме Европейския парламент да затъва а, в а, разни. А, словоизлияния, речи, движени от ксенофобия и омраза. В Европа също имаме е, вече не един случай на надигане на ксенофобски настроения, расистски тенденции. Има през изминалите години такива случаи, които са видни от проведените избори. И така искам още веднъж да благодаря на всички, които а, участваха за готовността да споделят тази информация и да съответно я отнесат в своите а, парламенти. Сега ще дам думата а, на госпожа, а, госпожа Сриген от Белгийския сенат за заключителни думи. Euh, Всъщност, според мен това, което е много важно е да се продължи тази работа. Надявам се, че ще имаме удоволствието да се срещнем пак. Но не защото днес приключваме тук, нещата не продължават утре, е някъде другаде. И много ви моля, нека това да не влезе в купчината от документите ви, а нека да бъде приоритет на тази задача. Мисля, че е очевидно, че тук се докоснахме до нещо с изключително значение. Кажете си, че това, което се случва на нашите граници е, е равносилно на това, което се случва изобщо на нашата територия. Така че върнете се отново в Европейския парламент с много нови предложения. Благодаря ви. Благодаря ви за сътрудничеството, благодаря ви за присъствието.